Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем работа. Добре дошли на всички. И, а, бих искала, движейки се по дневния ред, първо да го приемем. Да, преди това обаче, както е обичайно, нека напомня, че работата ни се предава на живо по интернет, от което вероятно следва да помните, да се поусмихвате и да внимавате какви ги приказвате. И така, първа точка от дневния ред, приемане на самия дневен ред. За ваше сведение, поискане на господин Де Анджелис, комуто предстои да пътува. Днес точка 17 от дневния ред за утре, становище по промишлената политика в сферата на глобализация, ще се премести след 13-та точка от днешния дневен ред, ако не възразявате, смятам проект от дневния ред за прият. Одобрение на протокола е, от заседанието на 6 септември 2010 и 27-28 септември 2010. Протоколите са разпространени на вниманието на членовете. И както е обичайно, към края на днешното заседание те ще бъдат сметнати за прияти, ако междувременно не поступят някакви възражения. Госпожа Кроу, моля. Извинявайте, но казахте, че 17-та точка се премества непосредствено след 13-та, от което следва обаче, че точката от дневния ред, по която докладвам аз, се отлага за следобеда. Не, не, обещавам ви, не се отлага точката, по която докладвате вие. Е, е, не се притеснявайте. Благодаря ви, Констанца, че споделихте все пак опасенията си с нас. Трета точка от дневния ред. Съобщение на председателя. Две съобщения имам за вас. Първо, бих искал да напомня на всички, които пътуват за Румъния, че е планирано е, посещение в Румъния за 3-5 ноември тази година. пътуването ще участват общо 11 членове на комисията, петима от Румъния. И както знаете, целта на посещението е да бъде оценено изпълнението на европейската кохезионна политика на място в Румъния и в частност в Гюргево, Арат и Темишуара – ще има срещи с политици от всички териториални равнища и органи на държавно управление. Координаторът от НП, господин Ван Нистелрой, води делегацията. Онези от вас, които желаят да получат повече информация за посещението, могат да направят справка от страницата в интернет на нашата комисия или да се обърнат към секретарията. Второто ми съобщение. Напомням на всички ви, че миналата седмица, вторник, 19 октомври, по време на Страсбургската сесия, комисията прие преглед на бюджета на Европейския съюз с а, сериозни суми по европейската кохезионна политика. Онези от вас, които още не са се запознали с документа, а, нека имат предвид, че той вече е на разположение на всички ни. Сега можем да преминем към четвърта точка от дневния ни ред. За пръв път тук сред нас е представител на държава членка, министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България, господин Росен Плевналиев. Надявам се от името на всички ни мога да изразя благодарност на господин Плевнелиев за това, че е днес сред нас и надеждата, че всички ни, всички ние тук ще можем по-добре да се запознаем с положението в България, както що се отнася до общото социално-економическо положение и състоянието на криза и изпълнението на кохезионната политика за периода 2007-2013 година. Да чуем също така от вас, господин министр, идеите ви за, за по-нататъчното развитие, за, за бъдещето. Предполагам, ще имаме въпроси, но, но нека първо чуем министър Плевнелиев. Имате думата, господин министър, за встъпително слово, след което ще дам думата за въпроси. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми приятели, много сме благодарни, че ни давате възможността да споделим с вас какво е днешното състояние на България, как върви изпълнението на кохесионната политика и на програмите на Европейския съюз в България. За мен е, за мен е чест. Аз мога да кажа, съм нов министр само от година и три месеца на поста министр на регионалното развитие и благоустройството и отговарям за две от седемте български оперативни програми. И трябва да кажа категорично, с цялото си уважение към вас – че ние подобряваме комуникациите, координацията, бележим все по-добри резултати. Министерството на регионалното развитие и благоустройството сме предприели редица инициативи и решителни стъпки за подобряване изпълнението на оперативна програма регионално развитие, за която Министерството пряко отговаря. Съкратихме също така срока на одобрение на бенефициерите. Имаме проблеми, разбира се, е, не сме спазвали винаги всички срокове, но план, стратегия имаме. Какво сме извършили до тук? Първо оптимизирахме системата на плащания, въведохме нова процедура за по-гъвкаво управление на наличните средства. Извършихме е, проверки по е, оценка на риска, проверки на място, съкратихме срока за проверка на исканията за плащане, опростихме го, въведохме проверка на документите е, на бенефициерите, както и на участниците в конкурси и търгове за обществени поръчки, възоснова на анализа на риска. Съсредоточаваме също така вниманието си върху прозрачността въведохме дни на отворните врати, така наречени всяка седмица в услуга на бенефициерите. Публикуваме ръководство в bgregio.eu за участниците в проекти. Провеждаме информационни дни на областно, на общинско равнище – Имаме утвърдена методология за проверка и корекция на цените. Подехме нова инициатива е, комисиите по оценка на проектите е, по правило да включат външни оценители, представители на различни институции и професионални съсловия, от Камерата на архитектите, е, Търговска промишлената палата, е, Камерата на, на инженерите, Камерата по промишлен е, дизайн, Българската строителна камера и прочие и прочие. Освен това, в тези експертни екипи, които оценяват проектите по всички обществени поръчки. Е, включихме представители на организациите на хората с увреждания в България. Предприехме и нова антикорупционна инициатива за е, първият голям проект е, в това отношение. Поканихме Прозрачност без граници, Transparency International да упражни надзор върху процедурата. Освен това сме публикували всички схеми за безвъзмезно финансиране предварително в страницата си в интернет, като даваме възможност на потенциалните бенефициери да коментират, за, за, за да не бъдат изненадани, да бъдат съответно осведомени. Докъде сме стигнали сега? 30 схеми по оперативна програма регионално развитие до сега е, на обща стоеност 1,23 милиарда евро или 77% от общия обем на оперативната програма. 1295 проекта общо, 404 е, договори за безвъзмезно финансиране. Общо сключени договори 67 милиона или 43% от бюджета на програмата. Но ето един особено важен факт. Говорим за ускорение, за скоростта. През 2007 година нищо не договорихме, не крием това, това не е тайна и не е чак толкова страшно. На всяка страна и се е случвало. През 2008 година 54... 354, 325, 380 по години. Тези факти ясно сочат, че през 2010 година можем да очакваме 2,5 по-бързо сключване на договорите в сравнение с 2008 година. Целта ни е да постигнем 53% освояване на бюджета на програмата до края на 2010 година. А вече имаме и показател за 2011 година, именно 90%. Общо изплатените суми обаче са проблем. Беше поне голям проблем. Но ето, нека отново видим фактите. През 2000 и 2007 година нищо не бе разплатено. През 2008 година 2 милиона евро. През 2009 28 милиона евро. През 2010 около 165 милиона евро. Така че разплащането <laughs> наистина впечатляващо нараства по своите темпове. Шест пъти по-бърз е процеса само за една година, в сравнение с 2009. И ако внимателно погледнем фактите, е, достигаме вече 70% е, освоени средства от договорените, е, което ни извежда на средно равнище в Европа. И така, програмата се ускорява по своето изпълнение, стигаме до средното за Европейския съюз, дори леко го превишаваме и в близко бъдеще смятаме да се наредим сред отличниците. На второ място, нещо особено важно, българските общини през последните 18 години, е, е, извинете, месеца работят особено добре. Да, пострадаха финансово, бюджетите им е, значително намаляха и наистина европейските средства са единството спасение за местните власти. И вероятно поради кризата, поради стечението на обстоятелствата, Те бяха принудени да, да внесат а, е, проекти и през е, последната година и половина а, е, вече имаме поредица от зрели общински проекти, готови за финансиране. Далеч не бе така преди 18 месеца. И можем да кажем, може да се похвалим с една солидна основа и категорично да заявим, че оперативната ни програма регионално развитие разполага с аванс готови за финансиране проекти и далеч преди 2014 година ще може да се похвали с перспективи за добро изпълнение и през следващия програмен период. Тук трябва да кажем още нещо. И, и то пределно ясно. Министерството винаги е готово да участва в разговорите. В определенето на новите стратегически цели за България, на новите политически приоритети, работим отдолу нагоре, приспособявайки средствата и административните правила за нуждите на следващия програмен период. Министерството вече е, започна програмния процес за периода 2014-2020 година. Имайки предвид е, мащабите на политиката за регионално развитие, предприехме вече мерки за укрепване на капацитета на общинско и областно равнище очертаваме приоритетните области, насочваме вниманието към капиталовложенията. И наистина, поради отрицателното въздействие на финансово-економическата криза, местните органи на самоуправление страдат най-много и поради това в бъдеще е необходимо кохезионната политика да се обърне с лице именно към тях, за да могат те да наваксат, е, е, за да въведат енергийна ефективност, да доразвият социалната и здравната инфраструктура, е, пътища, водоснабдяване и така нататък за развитие на туризма, за, за благоустройство на е, градските части. И трябва да си даваме сметка, че тези основни потребности не са въпрос на лукс. На прищявка. Това е насъщна потребност на българските населени места. Знаете, Северна България е сред най-бедните части на Европа. Те се нуждаят от растеж. И разбира се, в основата на растежа е инфраструктурата. Да, трябва да компенсираме изоставането. И поради това се осланяме на кохезионната политика, която може да реши тези проблеми. Позволете ми също така да обърна вниманието ви на една друга програма, не по-малко важна, която поражда сериозни, сериозни затруднения за българското правителство. По-настоящен това е оперативна програма Транспорт. Аз отговарям за пътната част от тази програма като министър на регионалното развитие и благоустройството. И да, ясно е, е сред най-големите е, пътностроителни проекти има сериозно закъснение и това ни тревожи. Но имаме план и Работим много упорито. Имаме стратегически план, подробен план за действие и нещата са под контрол. Имаме специално координационно звено и първият пътно-инфраструктурен проект в България, 150 милиона магистрала на, на, на стойност, т.е. 150 км магистрала на обща стойност 250 милиона евро – част от европейските коридори 4 и 8. Това е магистрала Тракия. И, и точно по този проект поканихме да упражнява контрол прозрачност без, крани, без граници. Следващите месеци ще бъдат отрешаващо значение за оперативната програма Транспорт, за нейното ускоряване за изготвянето на формулярите за кандидатстване, за, за подготвяне на тръжната документация. За всичко това ни е необходим административен капацитет. Но ние имаме ясни цели към края на 2010 година да освоим по договор 25%, 66% до края на 2011 година договорени и 100% до края на 2012 година. Имаме показатели също така за изпълнението. Сега сме на много ниско равнище, едва 4%, но до края на 2011 имаме за цел да постигнем 23%, 50% до края на 2012. Решаваме също така проблема за свръхтърсенето на средства. Над 44% за сегашния период. Но ние също така е, е, разчитаме на, на една ясна поредица от нови проекти, част от е, нашите приоритети за следващия програмен период и до 2020 година ще търсим подкрепата и на международните финансови институции за особено важните за нас проекти, както казах, през следващия програмен период. Знаем, че ни остават само още 3 години за проектна готовност. и, и е, е, се, правим постъпки вече пред международните финансови институции. Разбира се, България се нуждае от е, е силната подкрепа на Европейския парламент. България вече активно участва е, в процеса на преглед и презглеждане на ЕСТЕН, е, на мрежата ЕСТЕН. Е, България настоява за разширяването на мрежата, за да обхване коридорите, които преминават през нейната територия. Знаете, магистралата Хемус би обхванала всички Западни Балкани и до Черно море и ние очакваме тези трасета да бъдат включени в мрежата Естен. И още няколко думи за Дунавската стратегия, тъй като аз съм националният координатор за България по тази стратегия. Вероятно ще имате въпроси е, и, и за това. България изцяло подкрепя е, тази идея за макрорегионална политика е, в Дунавския басейн. Е, и много се радваме, че за изработването на тази стратегия подходихме наистина отдолу нагоре, от общините, от кметовете, от академичните общности, е, от градовете по, по Дунава, по българското течение на Дунава. Разбира се, съгласувахме всичко с това комисията, подкрепяме изработения план за действие и с голямо нетърпение очакваме неговото утвърждаване. Освен това, много добре би било тази стратегия да се отчете при договарянето на следващите финансови перспективи. Да се има предвид, че вече Дунавската стратегия дава възможност на българското правителство да установи програмните си приоритети за следващия програмен период. Знаем ги от сега, имаме достатъчно време да ги развием. Благодарни сме също така и на, на Европейската комисия за това, че излезе с самата идея за Дунавска стратегия, е, която ни дава възможност да разработим и осъществим е, проекти от общо регионално значение. Освен това е, сме решени да започнем разработката на големи магистрални проекти. Знаете, по границата по Дунава между България и Румъния, която има протежение 421 км, има само един мост на река Дунав. Необходими са нови мостове, пътища. И, и България е готова да, да сподели товара, готова е и да води. Е, за нас е, е от приоритетно значение развитието на туризма, в това число на културния туризъм. И сме готови да докажем, че е, Дунавския регион е от приоритетно значение за българското правителство и заедно с Сърбия, с, с другите дунавски страни сме готови да работим по проекти в рамките на Дунавската стратегия за е, популяризиране на туризма и на социално-економическото сътрудничество, културното, разбира се, е, и развитие. Благодаря ви за дадената ми възможност госпожи и господа. Е, опитах се да бъда кратък е, и сега с нетърпение очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин министр. Искам да благодаря за презентацията на господин Плевнелиев, както и за усилията на българското правителство. Благодаря ви, че говорихте съвсем открито и прямо с нас. Искам също така да информирам колегите в залата, че тук присъства и Лиляна Павлова, която е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. И така сега ще дам думата на желаящите да се изкажат или да зададат въпроси. Виктор Бастинаро. Господин Бастинаро, не. Санте first, I'm sorry. Извинявам се, госпожа Крол беше първа. Yes, She's my coordinator. <laughs> It's your pleasure. Тя така или иначе е координатор на моята група, така че нямам нищо против. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Господин министър, много се радвам, че идвате с добри новини от България, тъй като информацията, която пристигна в Брюксел последните няколко седмици, пък и дори и месеца, като че ли не беше толкова розова. Имаме известно безпокойство, че България, и до известна степен, между другото, и Румъния, имат на разположение огромни средства в кохезионните си фондове и съответно не успяват да освоят всички тези пари и не успяват да се справят с проблемите, които възникват там. съжалявам, но тази сутрин господин Годманес от групата на либералите, който е докладчик в Комисията по бюджета на парламента, говори с мен точно по политиката за сближаването. Той ми даде един доклад, който говори за освояването и разплащанията по фонда за сближаване. И в него се казва, че тези нива са изключително ниски и че не са се покачили последната година. И така стигам до въпроса си. Зная, че има голям проблем че трудно се разработва капацитет и администрация, която да освоява тези средства, но като че ли администрацията не работи достатъчно добре, защото голямата част от хората с висше образование, с висок ценз, чисто и просто отиват да работят в частния сектор, след като бъдат обучени. Така че след това те не участват в управлението на фондовете на Европейския съюз в България. Може ли да ни обясните защо е така? И имате ли някакви планове за това как да се промени положението? винаги сме искали да има економическо развитие, да има напредък в държавите, но идеята на административната помощ и подпомагане всъщност е да се изгради капацитет в администрацията на страната, което пък от своя страна да гарантира правомерното използване на фондовете в обществения сектор. Имам и още един въпрос. Аз съм координатор на моята група по определени въпроси. Та, трябва да кажа, че бе подадена молба към Европейската комисия, свързана с широко широкомащабни инсталации за третиране на буклук. и ставаше дума за такъв завод в София. Какво се случва с тази структура или пък пренасяте буклука из цяла България стотици километри, ако няма никакъв напредък, каква е причината да няма такъв завод? Благодаря, казва председателката. Виктор Бостинаро има думата. Благодаря, госпожо председател. Много радвам да ви встрещате в нашата комисия и да говоря за регионалната политика в България. А сега ще говорим английски. Two questions. First. Два въпроса от моя страна. Хората, които работят в Агенцията за ЖП инфраструктура, се говори, че са били съкратени с 50% на тази, в началото на тази година. Вярно ли е? Казваме, че има огромно забавяне и може би ще загубите много пари. Какви са мерките, ако има такива изобщо проблеми? Следващата седмица Комисията по регионално развитие ще посети Румъния. Аз го предложих и колегата от Алде, всъщност всички предложихме да се отиде в Гюргево. Следващия път ще отидем в България, хубаво, но в Гюргево ще говорим за трансграничното сътрудничество в контекста на стратегията за развитие на река Дунав. Господин министр, затова искам да попитам какви са основните проекти, по които България смята, че ще има сътрудничество с Румъния и може би не само с Румъния, за да може да се излече полза от тази Дунавска стратегия. Какво е посланието ви към кмета на Русе? Очакваме той да дойде в Гюргево на заседание, за да се говори за трансграничното сътрудничество между България и съответните погранични райони на Румъния. Какво е според вас сътрудничеството и партньорството с вашите румънски партньори при изготвянето и изпълнението на Дунавската стратегия? Вашето внимание. Thank you, Victor, very much. Dear colleagues, before we proceed uh, further... Уважаеми колеги, Имаме посетители от САЩ, искам да обявя, казва председателката, Има представители на големи американски фирми, които са тук с нас днес, дошли са в България, в Европа също да търсят бизнес възможности. Благодаря ви за присъствието. Oh, And now, Филис... Uh, И сега Филис Хюсменова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр, е, благодаря ви за посещението днес тук и за презентацията, която направихте пред е, всички колеги. Тъй като днес и през следващите дни на заседанието на нашата комисия ни е, предстои като приоритетна тема да обсъждаме политиката на сближаването Намирам, че данните и изводите, които вие изнесохте днес, могат да послужат за мненията и решенията ни по обсъжданите доклади. От презентацията на министър Плевнилиев се вижда, че европейската политика на сближаване работи. Не може да се направи друг извод, когато страна, която от последните присъединили се към Европейския съюз, има с какво да се похвали. Разбира се, ние знаем, че един от проблемите за приложението на европейската политика на сближаване е ниската освояемост на средствата от еврофондовете в някои от държавите членки. Може би и за това все още измерваме резултатите от освените средства предимно с тяхното количество. Но казаното от министъра ни насочва към обсъждането на добавената стойност на кохезионната политика. Както чухме, една от целите, към които се стреми екипът в България е ефектът от реализираните проекти да се вижда от хората, да достига до тях. И аз все повече се убеждавам, че Кохезионната политика трябва да се измерва през новия програмен период и с такъв критерий, т.е. нейната добавена стойност. Благодаря ви за а, така, темата, която а, откорихте като приоритет на българското правителство и за Дунавската стратегия. Смятам действително, че по отношение на дебатите за стратегията в България се постигна така пълно съгласие между местните власти, между правителствените институции, неправителствените организации гражданите, които пряко са заинтересовани от това. Аз имам само един въпрос. В стратегията на правителството фигурира ли като, като приоритет Дунав мост 30 или Стракалараш? това, което искат гражданите в долната част на, на Дунавския микрорегион. И ако това е така, а, ви уверявам, че от наша страна ще получите подкрепа, за да, да убедиме колегите от Европейската комисия в необходимостта от това съоръжение. Благодаря ви и ви пожелавам още по-големи успехи. Благодаря, господин министр. Искате ли да коментирате? Also die ersten zwei Fragen, die waren natürlich äh, <laughs> sehr wichtige. И така, първите два въпроса бяха изключително важни, така че аз също искам да говоря пряко по тях. Ще ви кажа какви са конкретните ни планове. Нека първо говорим за имиджа на България. Вярно е, че все още имиджът ни не е много добър, макар че не всички новини, които идват от България, наистина са положителни. Има обаче две неща, които трябва да кажа. Аз също чета вестници и зная, че лошите новини са тези, които продават най-добре пресата. Но данните, според мен, говорят сами за себе си. Първите големи проекти в България вече функционират. Те са изключително важни за нас, пък и за целия регион. Например, магистралата, както и метрото в София. Те ще използват 300 милиона евро, а пък магистралата ще бъде 250 милиона евро. Така че, според мен, е ясно, че все още правим първите си стъпки и като при всички първи стъпки има проблеми. Но имаме план, имаме си графици, работим по него, няма никакъв политически елемент в нашите структури и сме се съсредоточили върху резултати, върху експертна работа. Наистина се надявам през следващите 6 месеца да можем да задействаме още 7 такива проекта. Вие сте права, казвайки, че има много българи, които живеят в чужбина, над милиони 200 хиляди. Те са добре обучени, с висше образование, с висока квалификация. Но що се отнася до регионалното развитие, нашият управителен орган има 66 млади, нови, амбициозни и добре образовани специалисти, които са показали, че могат да работят резултатно. Три пъти повече проекти показах преди малко, последната година и половина сме започнали. Започна един нов механизъм за премии, предоставяне на допълнително заплащане на служителите и това води до свои резултати. Така че ние гледаме е, напред с оптимизъм и смятам, че сме на правилния път. Ако погледнете другите агенции, които по някакъв начин са свързани с пари, които идват от Европа, например агенция пътища и транспорт, там цялата структура е различна. Защото когато изграждахме магистралата, всъщност ние знаехме, че хората трябва да са мотивирани през целия период на изграждане на магистралата, за да може да се свърши добра работа. Така че си заложихме такава цел – тя беше да изградим една схема за заплащане и допълнителни премии, които да могат да, да мотивират хората да работят добре по изграждането на магистрали и пътища в България. Олаф потвърди, че България е много по-прозрачна и комуникацията е доста по-добра, както и координацията. Мисля, че виждаме първите резултати. Що се отнася до инсталацията за буклука в София? Всички се безпокоим от този проблем, тъй като буклука е проблем. Има решение по проекта. Различни фази ще претърпи той. Експертите работят денонощно, заедно с нашите партньори и колеги в Брюксел и ще се намери решение. Но София все още е изправена пред проблема с буклука. Този проблем трябва наистина в спешен порядък да бъде решен. За това има ясен план. До края на тази година се надяваме той да бъде решен до 100%. Сега по отношение на агенция, агенцията за железопътен транспорт. And that's perfect. За железопътна инфраструктура, извинете, да, имаме проблеми, но не искаме да крием нещо. Да, там бяха урязани някои постове, но по никакъв начин съкръщенията не възлизат на 50%. Наистина имаме съкръщения. Сега наймаме нови хора, има конкурси за нови назначения. Да, проблем е, но работим по въпроса. Трябва също така да кажа, че Следващите две седмици ще организираме едно важно заседание с големите международни финансови институции, като Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, защото те са хората, които познават нещата. Те са били с нас по време на много реформи и доколкото разбирам, повишаването на административната административният капацитет на всичките ни агенции, тази на железопътната инфраструктура и агенция пътища, е един сериозен приоритет за нас за работа с тези е, международни финансови институции. Но с тях или без тях ние ще назначим нови експерти. Дунавската стратегия е една отлична възможност за нас, точно и за да развием своето сътрудничество с Румъния. Благодарим на Европейската комисия и разбира се на колегите от Румъния, защото вие ми зададахте конкретен въпрос за сътрудничество и аз ще кажа, че то става все по-добро. Имаме сега няколко общи проекти и по този начин ще отговоря на въпроса зададен от госпожа Хюсменова. Работим заедно с румънските си колеги и това е забележително. Работим по новите големи магистрални проекти, две от тях са свързани с мостра Силистра Калараш и още един такъв. Подписали сме меморандум за разбирателство и гледаме с голям оптимизъм напред. Нещо още по-забележително. Представете си, че Дунав всъщност ни разделя. Той продължава да ни разделя. Това беше в миналото края на България и началото на Румъния. Имаме само един мост, 421 км, а само в Будапешта, в един град има 7 моста. Но, но такъв беше менталитета, така изглеждаха нещата в миналото. А на основата на дановската стратегия ние ще можем да работим заедно по смислени проекти. Дори още нещо. С румънските колеги говорим за едно а, съвместно териториално развитие между Русе и Гюргево. И всъщност мостът ще ни обединява. Говорим дори за общи туристически продукти. От началото на Карпатите, надолу, на юг, до тракийските гробници е, в България и така нататък. Нещо, което може да бъде туристически продукт. Продължаваме да работим и се надявам да постигнем ясни резултати. Благодаря. Уважаеми колеги, имаме още петима записали се за изказване и само 15 минути. Бъдете максимално кратки, моля. Господин Ван Листалро има думата. Да, благодаря. Бих искал да изразя удовлетворението си от факта, че сте открит и безпристрастен в изявленията си. Наистина проектите са значими, добре организирани, но като че ли все още има някои висящи въпроси, някои въпросителни. Това ви го казвам и като представител на страна нетен платец в Евросъюза. Това ми е единия въпрос. Другия въпрос е свързан с държавните поръчки. Има някои изоставащи държави, това не е тайна за никого. Понякога това се дължи на грешки, на недомислия, като например липса на прилагане, на буквално прилагане на насоките за държавни възложения то тогава това няма как да не се отрази, отрази на политиката за регионална кохезия, за сближаване на регионите. Каква, как смятате да развивате политиката си за в бъдеще? Благодаря. <clears throat> Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Благодаря. Благодаря на министър Плевнелиев за присъствието му тук, първо, и второ, за това, че повдигна въпроса за прес Дунавското сътрудничество. Чухме, че България има амбиции в този смисъл и аз самият е, смятам и долавям, че има много колеги тук в парламента, които биха биха подкрепили едно обнародване на тази Дунавска стратегия от страна на Еврокомисията. Очакват много надежди, възлагат на един такъв ход и това е достойно за подражание много съм възхитен всъщност. Възхитен съм от факта, че България смело говори по тези въпроси, говори и действа. Господин Плевналиев, Искам да задам един конкретен въпрос, свързан с, с, с, споменатото преди малко от колегата Крел. Да, наистина, частната, частните фирми могат да се възползват от обучението. В това няма нищо лошо. Поддържаме едно такова щение. Но, от друга страна, подкрепата, като се получава от Евросъюза, цели, освен всичко останало, освен економически ръст на промишлеността, цели също да подпомогне и свободните професии. Вашите норми, вътрешно законодателство, биха ли ви дали възможност да подкрепите и едните и другите? И един друг въпрос в областта на по, по Дунавското сътрудничество, Германия, Австрия имам предвид като дунавски държави, подобряването на инфраструктурите и реалното сътрудничество, смятате ли, че може да бъде един практически пример за европейско сътрудничество? Имате ли някакви примери да ни цитирате и ние ще се застъпим пред Еврокомисията? Благодаря. Thank you. I also appreciate very much that благодаря. Също високо оценявам присъствието на господин министъра сред нас. Днес имам два много конкретни въпроса. Единият е за сътрудничеството между България и съседните и страни. Имам предвид презграничното сътрудничество с Румъния и Сърбия, например – Смятате ли, че достатъчно финансови средства са отделени за това сътрудничество, така че да бъдат постигнати целите, които сме си поставили или удовлетворени потребностите на региона? И вторият ми въпрос също е за Дуновския басейн. Смятате ли, че е на лице определена потребност от източници на информация, звена за изпълнение, за координация. Тоест, нещата да, да не се координират единствено от Брюксел, а по Дунава да има такива пунктове за координация и управление. Благодаря. Да, господин министър, може би да отговорите. Четири минути ви давам. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до капацитета, обществените поръчки и прочие, да, разбира се, е, цялата <clears throat> уредба е, е факт, е на лице, но аз трябва да бъда откровен с вас. Едно е, е цялата регламентация да е на лице и да се твърди, че всичко е съгласувано от нормативна гледна точка. Друго нещо вече е изпълнението. И откровено казано трябва да кажа, че изпълнението до голяма степен зависи от, ако щете, една просветителска, мисионерска дейност да се настоява пред всички институции, пред всички бенефициери, пред всички участници да стандартизират, да упростяват нещата. тук не, не можем да говорим за, за някакви революционни скокове, е, за някакво кой знае какво творчество. Необходими са простички стандартни правила, но всички, всички да ги изпълняват. И, и честно казано пак, е, е, българското правителство трябваше да създаде работна група, която да работи по българското законодателство за обществените поръчки. И трябва да ви кажа, според мен, то не е лошо законодателство. Но отново, иска се стандартизация. И, и, и фактически създаваме нов закон за обществените поръчки, като целта е през март 2011 година правителството да внесе нов закон, проекто закон за обществените поръчки. И, и, и моментът е много подходящ, защото в обществените поръчки има много слабости, много затруднения и отново казвам, да, е, ще има е, нов закон за обществени поръчки. Този, който действа, не е толкова, не е толкова лош. Важно е обаче да, той да бъде популяризиран, да, да се обучават у нези, които го изпълняват. А, после, защо изостава така България в освояването на европейските фондове? Е, ще кажете веднага, няма капацитет някои ще кажат, причината е корупцията, но каква е главната причина за това закъснение? Защото през 2007 година България бе европейски, световен, ако щете, шампион по чуждестранни инвестиции на глава от населението. Онези лесни пари, които, които тогава а, е, се ширеха по света, придойдоха в България. И много неща се построиха, и търговски обекти, и жилищни а, е, за кратко време. През 2006, 2007, 2008 година е, външните инвестиции в България нарастваха по години с 4-5 пъти до, до около 9 е, е, милиарда. И поради този процес на бърз приток на лесни пари, въпросът за освояване на средства от европейските фондове не бе решаван, тъй като не очевидно не е смятан за кой знае колко важен сега вече от, от 9 милиарда, сега проекти чуждестранни инвестиции в България са на стоеност 1 милиард. От 1,5 милиарда в строителството сега имаме около 95 милиона. 10 пъти спад. И вече България, България осъзна, и то преди година и половина, че кризата е сериозна, че ефтините пари ги няма. Разбира се, не само за България, цялото финансово инженерно творчество се изпари и естествено ние трябва да се осланеме на европейската солидарност. Но, да, нуждаем се от правила, нуждаем се от капацитет, нуждаем се от смислени проекти. Дунавската, Дунавската стратегия. Да, разбира се, интересът на България е много голям и ние е, се стремим да се получим от е, другите страни от региона Германия, Австрия, Унгария – и трябва да ви разкрия една тайна. Вече контактуваме с колегите от тези страни, от Германия, от Австрия, от Унгария. Бе проведена работна среща и България желая да отправи ясен сигнал. Ние искаме да бъдем първите, да бъдем на, на, на предната линия. Е, първи да реализираме магистрални е, проекти е, в региона. Е, безопасността, сигурността също е, е много важна за тези наши партньори и по Дунава и ние работим с тях за осъществяване на първи е, проекти по, по въпросите за, за сигурността. А тези водещи съмни от, от Дунавския регион имат толкова, толкова богат опит, такъв експертен потенциал, че ние във всички случаи ще се възползваме от него. В България и Румъния, разбира се, знаете, ние винаги се жалим, че парите не стигат. Но, е, откровено казано, е, смятаме, че макрорегионалните програми, например Дунавската стратегия, е, ни помагат да се справим точно с тези проблеми. Така че е, във всеки случай работим заедно и смятаме, че макрорегионалните програми дават е, е, далеч по-широка перспектива, далеч по-голяма възможност за проява на гъвкавост към постигането на едни мащабни цели. Уважаеми колеги, списъкът отново порасна на петима души. Трябва да съкръщавам времето до една минута на човек. Шан Кели, Франца Бермайер и, и така нататък. И София Кони, one minute each, please. Така, по една минута на а, записалите се за изказване. Благодаря, господин министр, благодаря ви за откровената оценка на положението. Вие казахте и цитирам ви, аз сам не бих дръзнал да кажа това, че образа на България е опетнен. И след това е, развихте е, идеи за е, развиването, за създаването на устойчив туризъм. После през 2011 виждам по оперативна програма регионално развитие смятате да развивате специфични туристически продукти, дестинационен маркетинг. Според вас колко, колко трудно? Какви са пречки пред развитието на, на туризма? Какъв е ефекта на финансирането, което сте получили до сега, измерен в пътникопоток в двете посоки, към и от страната и в дългосрочен план какви са вашите намерения? Франц Обермайер. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Благодаря ви. Благодаря ви за поясненията и за оптимистичния дух, който строи от тях. Аз съм от Линц и потвърждавам смело, че сътрудничеството с вашата държава, от отдавна всъщност си сътрудничим и винаги с много добри резултати, с буден предприемачески дух, който способства за развитието на край Дунавското сътрудничество. Смятам, че така ще продължава и за в бъдеще. Оптимизмът е хубаво нещо, но нека да не забравяме действителността. Може ли да повдигна два въпроса? През януари прочетохме че Евросъюзът изисква повече прозрачност от България относно освояването на европейските средства. Какво се случи с тези писма на Еврокомисията? сякаш нямаше бърза реакция от българска страна и сякаш много от тях бяха прошнуровани и прономеравани за винаги. Сега, големите проекти наистина са обещаващи, но и малките крият своя чар. ако те през миналата година не са били много резултатни или пък е била нужна намесата на ОЛАФ, определено изводът, който се налага е един. Трябва да подобрим начинът на управление, особено в месопреработателната промишленост. Благодаря. Господин Власък, много се радвам, господин министр, на положителните факти, които споделихте не само за изпълнението, за, за, за освояването на средства от структурните фондове. Надявам се, че проблемите, на които се натъквате, ще преодолеете. Но тук е, по-настоящем обсъждаме бъдещето на кохезионната политика след 2013 година. Бихте ли ни казали няколко думи за вашите приоритети, за приоритетите на България е, в този контекст? И втори въпрос. Имате ли някакви предложения за усъвършенстване на системата? Благодаря, господин Евгений Кирилов. Една минута. Радвам се да я видя тук. Искам да кажа, че заслужавате окоръжаване по отношение на вашата активност за довършване на магистралата, особено за Тракия. Това, което като съвет бих желал да ви даме, когато говорите за 2007 година, че сме тръгнали от нула, да знаете, и госпожа Худна ще го потвърди, тя беше комисар, всички страни бяха 2007 година. Цяла година се правиха програми. Второ, когато сравнявате, това го казвам, за да така предизвикаме да бъдете и в бъдеще по-амбициозни. Когато сравнявате 2008-2009 само в България не е достатъчно. Напротив, лъжлив, да създава лъжливо впечатление. Добре би било да сравнявате процента на освоените средства спрямо останалите страни. И тук последното, което имаме от 1 октомври е примерно, че в освояването на средства от Кохезионния фонд ние сме абсолютно на последно място. Струва ми се, че преди една година не бяхме на последно място. От тази гледна точка бих желал да ви пожелая успех, защото това е успех за държавата и наистина съветите, които дадоха колегите, бяха правилни. И административният капацитет е редно да се изгражда. И мисля, че колкото се бълзо е повече трябва да разчитаме на наши български експерти. А естествено, обучението си обучение. Благодаря. София Kanik. Euh, Благодаря, госпожо председател, скъпи господин министър, скъпи колеги. Да, повторихте няколкократно, че кохезионната политика, политиката по сближаване представлява важен лост за економическото развитие на България. Знаете обаче колко е важно и за Европа тази политика, тази политика по сближаване да бъде представена в подходяща светлина пред европейското гражданство. Така че искам да попитам, какви са вашите действия, какви проекти предприемате в този смисъл, за да може българските граждани да са в течение, да осъзнават това, че Европейският съюз работи на тяхна територия създава инфраструктури, създава работни места, създава благополучие как е възприемана Бълга... Европа от българските граждани, съдейки по проектите. Благодаря. Благодаря. Преди да помоля господин министра да отговори, бих искала да дам две минути на госпожа Малмец, която завежда звеното за България в Европейската комисия Генерална дирекция регионално развитие. Моля да бъдете кратък. Ще се опитам да бъда кратък. Ма трябва да кажа, е, че пред в е, господин е, Плевенлиев, можем да кажем, се вижда най-посветения на европейските фондове министър, наред с министър Дончев много се радваме на, на такава ангажираност. Другата добра новина е, че е, програма регионално развитие наистина се освоява, осъществява се добре. Тя е сред, най, сред най-добре изпълняваните, не само по ангажирани средства, но и по разплатени средства. Лошата новина е, че само 1% от кохезионния фонд е, на практика е, е освоен под формата на плащания в оперативна програма Транспорт България трябва да разплаща всеки ден 1 милион евро, за да може да освои е, всички средства преди края на програмния период. Добрата новина пък за нас е, че българското правителство и е, българските министри ясно осъзнават е, ситуацията и проблемите и се опитват да, да ги решат. Добре е, че общуваме откровено, прозрачността на системата расте. Както казах, кохезионната политика все още е проблем за нас и проектната готовност, особено когато говорим за големи проекти. Вероятно проблемът не е чак толкова сериозен за текущия период, но висок е риска проблемите да се отразят в началото върху освояването на средствата в началото на следващия програмен период. Да, българското правителство работи по, по този въпрос. Сега трябва да видим как всичко това ще се реализира на практика. Благодаря. Благодаря. Нека чуем сега господин министъра. Благодаря, госпожо председател. Устойчиво развитие на туризма. Изключително важен въпрос за България. И ако погледнете числата, тази година по време на кризата България успя да привлече повече туристи в сравнение с миналата година. Толкова по-добре. Лошата новина обаче е, че приходите бяха по-малко. 2% повече туристи, 8% по-малко пари. Значи сериозен въпрос. Кои са нашите целеви пазари? на туристи е, към България. Е, България е петата по е, богато историческо наследство в Европа. Стотици хиляди години история оставила следи на българската земя. Като започнем от тракийското злато и, прочие. От друга страна обаче, ние работим по настоящем по една стратегия за устойчиво развитие на туризма. Комитет е, е, специален работи по този въпрос. И туризмът е много, много важен е, отрасъл за нас. И в програмата за регионално развитие са отделени 150 милиона евро е, за туризма. Туризма, знаете, създава работни места, повишава качеството на е, живота в малките населени е, места в България, които е, инак са обречени на обезлюдяване. Е, България в момента има няколко стотин балнеоложки центра и така нататък. Но разбира се, пак опираме до инфраструктурата. Хората трябва да могат да стигнат до, до тези места, да, да не останат само на морето. Не знам дали сте запознати, в България има 80 хиляди е, тракийски е, исторически е, експоната е, в хранилищата на музеите, някъде. Не ги показват. Та, накратко, имаме пари е, за началото, но е, целта ни е много висок. Да се превърнем в дестинация която да обединява култура, винарство, балнеотуризъм и, и много и много неща, с които България може да се похвали. Да, транспортът. Речният транспорт също от голямо значение за нас. Има много пристани, даже цели пристанища по река Дунав, които не се използват Капацитета им е абсолютно недоизползван. 8% единствено от капацитетите от съдействащи. Така че Така че тук имаме една важна задача. Дано да разполагаме с цялата информация, да не ни се укрива нищо. По отношение на бъдещето на кохезионната политика, трябва да кажа, че ние сме страна на кръстопът. Трябва да знаете, че през нас минават Вия Милитарика и много други стари римски пътища. Най-краткият път към Азия, към Истанбул – един нов високоскоростен влак се планира да минава, но сме изолирани. Имаме един единствен мост, една магистрала, така че трябва да се свържем с всичките си съседи по по-добър начин, защото това ще бъде в интерес и на европейската економика. Имаме много стоки, много голям автопарк, защото сме на кръстопът между Европа и Азия. Затова казваме, че транспортът е много важен. Говорим също така и за околната среда и за това трябва да кажа, че по отношение на енергийната ефективност нещата са малко проблематични. Това ни е голям приоритет, защото това е проблем, който трябва да бъде решен. Трябва да бъде повишена енергийната ефективност. Надяваме се на помощ от европейските фондове по този въпрос. Необходими са и нововведения. Новаторството е много важно по отношение на информационните технологии, на компютърните индустрии, по отношение на изнасянето на технологии към нашата страна. смятам, че се превръщаме в голям играч. Сега работим по една стратегия за образованието, която да се съсредоточи върху информационните технологии, природните науки. Говорим за приоритети, но трябва да кажа, че ако няма инфраструктура, ако не си взаимосвързан, ако не можеш да спестяваш време, няма да има растеж. Така че бяхме последни, наистина прав сте в класацията на Кохезионния фонд. Не крием този факт. Кохезионният фонд е голям проблем за нас, но имаме план и няма да останем последни през 2011 година. Имаме много работа, но както казах, 7 нови проекта в момента са в края на финализацията си. Е, през март 2011 година трябва да стартират и тогава няма да бъдем на последно място. Що се отнася обаче до оперативна програма регионално развитие, трябва да кажа, че е, вече не сме последни в класацията. Някъде по средата сме, а се целим много по-високо. И накрая искам да благодаря на Реналдо и чрез вас да благодаря и на Европейската комисия. Европейската комисия наистина разбира, познава ситуацията отвътре, тя е с нас и ни подкрепя и ние много благодарим за това. Нямаме достатъчно проекти, наистина имаме проблем с подаването на предложения за проекти, но се надяваме през тези три години, които има пред нас, да решим нещата три огромни проекти за България, които са много важни за нас, като например магистрала Хемос, която ще свърже трите най-бедни региона в а, Европа. Е, става дума за Сърбия, Румъния, България и ще стигне до Черно море. В крайна сметка ще тръгне. Това е огромна сума, която е милиард и половина възлиза този проект. Така че Очакваме ясни резултати там през следващите три години. Много ви благодаря, госпожо председател. Извинявам се, ако говорих прекалено много. Minister, I I... Благодаря, господин министр. Благодаря от името на колегите. Няколко пъти повторихте едно изречение. Да, все още има проблеми, но имаме план. Така че ние ви желаем успех с плана. И трябва да ви кажа, че ще мине време и ще ви попитаме какво става с прилагането на този план. Изпълнихте ли го? Благодаря, господин министр, за представянето, за прямостта, за това, че споделихте проблемите и плановете си с нас и се надяваме, че България ще може да бъде добър партньор и за нас по време на дебатите за бъдещето на кохезионната политика. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, това е едно изслушване, свързано с нововведенията, малките и средни предприятия и политиката по сближаването. Всички тези, които трябва да напуснат залата, ще помоля да го направят е, тихо, за да не прекъсват е, хода на нашето заседание. Благодаря предварително. Сега искам да кажа, че това изслушване е всъщност подготовка на следващия период. Искаме е, нови идеи и за това сме поканили по предложение на групите една група от експерти. Ще започна с първия екс експерт, заместник ръководител на звено, тематична координация, нововведения в Генерална дирекция регионално развитие Джон Уолш. Надявам се да се вместите в рамките на 10 минути за вашето представене и след това ще има дебат. Имате думата. Dear, uh, uh Почитами депутати, дами и господа, госпожо председател, благодаря ви за поканата да открия дебата по днешната тема. Изключително важно е да говорим за новаторството и малките и средни предприятия. Това, което ми се иска сега да направя е в самото начало на този дебат да се опитам да обрисувам една европейска картина за ролята на подкрепата за малките и средни предприятия по-настоящем, за това как стоят нещата в целия Европейски съюз от страна на Кохезионния фонд. Имам със себе си няколко плаки, би трябвало да ги имате пред себе си. И трябва да кажа, че подкрепата за бизнеса винаги е била един основен стълб а, на инвестициите в Кохезионния фонд, особено фонд за регионално развитие, но и в социалния фонд. Малките и средни предприятия винаги са били фокус на вниманието. Последващи оценки на предходния период показват, че над 83% от а, подкрепата, която се предоставя на бизнеса, всъщност е отишла в ръцете на малките и средни предприятия. Дава се подпомагане също така за над 1 милион работни места, повишаване на производителността в тези дружества, които са получили инвестиции. Виждате един традиционен слайд, който чисто и просто ни показва, че политиката по сближаването всъщност е фокусирана. Тоест, тя се съсредоточава върху регионите, които би трябвало да повишат а, своя стандарт, но освен това, тя също се съсредоточава върху съответната тежест на отделните дружества, които получават. Това може да бъде национално и регионално ниво, защото а, регионалните и национални власти са тези, които решават как точно да насочат подкрепата за бизнеса. Нека да не говоря с огромни цифри, но 25% от а, Кохезионния фонд отиват най-общо за новаторство 86 милиарда евро. И в тази сума близо 55 милиарда са насочени към търговските дружества. Сега не цялата тази сума отива за новаторство в смисъл, че ако погледнете отделните категории, които след малко ще ви покажа, ще видите какво имам предвид. И казваме, че 40, извинете, поправя се оратора, 44 милиарда от тази подкрепа за дружествата отива за нововъведения, новаторство, което всъщност възлиза, което възлиза на 25%. Сега сред тези 55 милиарда за бизнеса има 27 от тях, които отиват за малки и средни предприятия. Имате схема пред себе си и там се виждат отделните части, които отиват за технологии, за новаторство, най-вече екологичното новаторство в различните части на Европа, използването на информационни и комуникационни технологии, както и новите дружества и точно социалният фонд е този, който насърчава създаването на малки фирми, една категория, която се финансира най-вече от социалния фонд. Между другото, не бива сега всичко това да го съберете, 86, 25 и 55. Те са подразделения и има категории, които не съм включил тук, тъй като нямат нищо общо с новаторството. Това са категории, които са свързани с различни форми на финансиране на кредити или кредитиране на бизнес инфраструктури, така че те не са насочени към новаторството. На следващия екран, който виждате, съм отбелязал някои мисли за това как точно вървят инвестициите в новаторството. Написал съм тези 25%, всъщност показах ви ги и преди малко на слайда. А сега всъщност изготвяме един доклад, който се опитва да резюмира а, как върват нещата, свързани с новаторството поне в началото. Най-общо бихме могли да кажем, че има три начини, по който ние подкрепяме новаторството. Първо, говорим за една среда, която да търси и да насърчава новаторството. Ще дам примери за това във връзка с малките и средни предприятия след маничко. На второ място, държавите членки и регионите всъщност би трябвало да насърчават приложното използване на науката или приложните научни изследвания. Идеята тук е не да се занимаваме с теоретични изследвания или абстрактни такива, а самото прилагане на приложната наука в някакви конкретни стоки. След това стигаме до предаването на знания и сформирането на така наречените гроздове или клъстери. А, всичко това може да бъде намерено в държавите членки, но определени видове подкрепа в различни региони по различните категории биват предпочитани. Начинът по който се е, използват тези мерки от една страна за новаторство, от друга страна за подкрепа на малки и средни предприятия, зависи от съответния избор на национално или местно ниво. За съжаление, аз не мога да прочета какво съм написал най-отдолу, затова ще ви помоля да погледнете хартиените копия. Но най-общо трябва да кажа, че имаме две тенденции. Едната е, е всички инвестиции в новаторството да бъдат насочени върху научно-изследователския потенциал, е, като се използва челния опит, е, специализацията, различните видове технологии, които излизат чрез новаторството или са новаторски. Другият по-общ подход е свързан с включването на малките и средни предприятия предприятия да работят за новаторството. Имаме най-различни видове малки и средни предприятия, имаме съответни а, услуги, които да ги обс, обслужват тези малки и средни предприятия и тяхното групиране в гроздове да работи за една економика на познанието. Тоест, не говорим, че сме се съсредоточили върху технологиите, а дори по-скоро сме се съсредоточили върху изграждането на един процес. На следващия екран имате примери. Всъщност не са примери. Това са шесте категории малки и средни предприятия които се занимават с новаторство. В нашето изследване, което скоро ще излезе, са свързани, е, е свързано, извинете, е, с е, различни мерки за подобряване на климата или средата, свързано с ИКТ. Имаме различни примери за такъв тип среда, която благоприятства такова развитие и още три категории има там, които са свързани с подобряването на възможностите на малки и средни предприятия да използват зелени и екологични технологии. Както и да насърчаваме достъпа до научни изследвания на малките и средни предприятия. И третата категория е економиката на познанието. Изключително големи средства се инвестират там посредством Европейския фонд за регионално развитие. Става дума за пренос на технологии, гроздове и така нататък насърчаване на създаването на нови дружества. 27 милиарда евро е общата сума за това. Сега на следващия екран, и то е един от последните, исках да ви покажа, че в Европа има различно ниво на абсорбиране, на освояване на тези фондове за подкрепа на малките и средни предприятия. Ако погледнете трите последни стълба вдясно, ще видите, че там има една огромна празнина между е, държавите членки, които преди бяха 15 или 50-те стари е, по отношение на предоставянето на финансиране на малките и средни предприятия. Това там е 17%, а Европейски съюз от 12% там е малко над 5%. Така че исках да кажа да не обръщате внимание на тази разлика толкова много, защото в новите държави членки, е, там имаме точно такива региони, които са разделени по отделните цели, там парите отиват предимно за инфраструктура. И огромните средства, които се крият зад тези 5%, които отиват за подкрепа на бизнеса, всъщност са огромни суми в сравнение с предходните дейности в тези държави членки по подкрепа на бизнеса. Дори в старите държави членки отново варира този процент на предоставяне подкрепа на бизнеса и отново там се използват а, някои от тези шест категории, които изборих по-рано по избор на съответната държава членка. Сега искам да кажа нещо за стратегическия доклад. Ако искате повече информация за това как напредват тези мерки, най-общо помощта за бизнеса върви с 23% по подбор на проектите в края на 2009 година. Това е записано в стратегическия доклад на Европейската комисия от март. Нещата отново, трябва да кажа, изглеждат различно в отделните държави членки, но информацията може да намерите на нашия вебсайт. Забелязваме обаче, че другите средства, които не отиват точно за бизнеса, 28%, които показах по-рано, показват много висока а, ангажираност на плащанията. Тоест, подбрани са проектите и са договорирани средствата. Смятаме, че голямата част от а, причините за това е свързана с много бавното започване на проекти по иновации в период на криза от страна на малките и средни предприятия. А, така че там има едни по-общи форми на финансово инженерство по онези средства, които не са насочени точно към новаторството. Тоест, използват се в горе-долу еднакви мащаби тези средства, но не конкретните мерки или мерките, е, които аз наричам по-общи, не толкова. И сега малко реклама, извинете ме, госпожо председател, за това. Последните няколко месеца Европейската комисия излезе с едно ръководство. То се нарича инкубатори за новаторство. Подкрепи ни една важна европейска мрежа, която се занимава точно с такъв тип подкрепа за малки и средни предприятия. Ако искате копия от тази брошура, с удоволствие ще ви я предоставим. Долу има интернет връзка има най-различни идеи, мерки за подкрепа на бизнеса. Пак виждате това на екрана. На второ място, на втори ред, всъщност може да намерите близо 50 мерки за подкрепа на бизнеса с най-различни новаторски идеи, свързани с отделните дейности за подкрепа на същите тях. Надявам се да ви е било полезно това като встъпление, госпожо председател, и очаквам с нетърпение останалите презентации. Благодаря ви е, за това представяне. Сега веднага можем да дадем думата на господин Делор от Европейската асоциация на занечиите малките и средни предприятия. Е, госпожо председател, е, госпожи и господа депутати, благодаря за поканата. Бих искал с ваше съгласие да е, съсредоточа вниманието ви върху един аспект на малките и средни предприятия, е, които не са добре познати. Това са микропредприятия за наечийските предприятия, които могат да бъдат изключително ефикасни новатори. На първия екран тук бих искал просто да напомня, че от 21 милиона предприятия, 98,5 е, предприятия са малки и 92% от тях са микропредприятия. И какъв е процеса на, ново, на въведение, на иновации в тези малки и микропредприятия? Интересно, че това е един постъпателен е, процес, е, е, който обаче се води от конкретно търсене. Тук значи не става въпрос за конкретна стратегия. Потребителят просто принуждава предприятието да иновира. За тук става въпрос за основни средно-високи технологии, засягащи условията на труд, управлението на предприятията. Интересно е също така, че има твърде много малки и микропредприятия, които инвестират в високите технологии. твърде често съм чувал, особено в държавния сектор, да се говори, че микропредприятията са неспособни да въвеждат нови високи технологии. Оказва се, че не е така, особено в далекосъобщенията, дори в космически технологии, дори в плаз, плазмените технологии. И това са предприятия с по-малко от 10 души щатно разписание. Кои са отраслите най-вече? Е, е, е, енергетиката, всичко, което е свързано с екоенергетиката. Други две характерни черти, че тези предприятия са разпространители на новото, понеже те са близо до потребителя и са в състояние много бързо да въведат нововеденията в практика. Твърде често е, това се свързва с пригаждането, приспособяването на дадено технологично нововведение към търсенето на пазара. Друг важен елемент, че самите тези предприятия са инициатори. Е, както казах, е, доколкото те се занимават с новаторска дейност почти във всички области. Нещо, което съм подчертал също е, е, е значителният относителен дял на така наречената зелена економика. Е, всичко, което е свързано с, с строителството, с градния фонд, с управлението на енергопотреблението, почти във всички части на Европа намираме, е, срещаме иновации, нововедения, създадени от малки и средни предприятия. На второ, на, на второ място, виждате тук с, с голямата точка, е, е териториалното въздействие. И нали, като говорим за териториалната кохезия. Тук има, има две е, неща. Малките и микропредприятията, които се занимават с нововведения, не са съсредоточени в големите е, населени места или по големите технологични полюси. Намираме ги навсякъде, в това число в селските райони, в е, е, е така наречените необлагодетелствани е, е, части на, на Съюза, в планински райони, по, по острови и така нататък. Твърде често оказва се, Тези предприятия са творци, новатори и създават работни места. И то по, мя... по места, местни работни места, които са трайни. Трето място, трета характеристика е финансирането. Е, виждате тук е, разпределението на начините на финансиране между е, предприятията. Виждате, собствените средства преобладават 50-60%, държавни и регионални фондове, сравнително слаб относителен дял на банковото финансиране и от друга страна относително доста сериозен дял на европейските фондове. Достъпът до европейските фондове обаче винаги трябва да се съчетава с достъп до местно, до регионално е, финансиране. И последен критерий, важно е тези предприятия да, да бъдат съпътствани, да бъдат, да бъдат водени за ръка, да бъдат консултирани. Тъй като малките предприятия не могат да получат достъп до новаторските технологии, до процеса на въведение, ако не, не бъдат водени, не бъдат съпътствани. Какви са проблемите, виждате? Няма анализи. Економически, статистически, нито на ниво Европейския съюз, нито на държавите членки за състоянието на тези предприятия. Просто не се знае как, как всъщност преживяват тези 92-95%. Второ място политиката се отдава приоритетно значение на иновациите, на високите технологии, е, на, на предприятията, които са способни да растат бързо, но това е проблем, защото фактически се е, загърбват е, всички текущи бих ги нарекал, новаторски е, дейности. Не се отдава необходимото значение на малките и средни предприятия нове, но, е, новатори. Знаете, още през 2008 година, 6 декември, съветът е, в свой документ пожела политиката на иновации да се разтвори и да се насочи към всички е, малки и средни предприятия, не само към тъй наречените новатори. Така наречените спящи новатори е, е трети момент – Знаете, има малки предприятия, които дори не съзнават, че са новатори. Около 5% от МСП са тъкмо такива. Неосъзнати новатори. Дори просто не знаят, че изобретяват нови неща. И близо милион са предприятията, които иновират, но които поради липса на, на, на, на консултантски услуги, на капитална информация, твърде често не правят следващата стъпка да реализират, да разпространят а, а, своето нововедение. И на последно място, културата, предприемаческата, новаторската култура. Твърде често държавните органи и посредниците нямат представа или поне не в достатъчна степен осъзнават новаторската роля, които могат да играят тези малки и микропредприятия. И тук стигаме и до средства за масово осведомяване, които твърде често а, е, създават неправилна представа е, за, за новаторската дейност. Твърде рядко всъщност се е, насочват към микро и малките предприятия. Нещо особено важно, което констатирахме в хода на своя анализ е, че тези предприятия имат твърде големи проблеми, когато искат да сертифицират своите нововедения. Това се оказва твърде често препятствие пред достъпа до пазара. И ами, тук става въпрос за сертификати, за патенти, и, и препятствията са големи. Втория екран виждате. Ролята на кохезионната политика в това отношение. Онова, което можем да кажем в резултат от изследванията след малките и средните предприятия, е, че ролята на региона е, е, е, е изключително важна. 90% от европейските е, е, региони имат роля за новаторската дейност на малките и микропредприятия. Има близо 7 типа на меса. Първо, е, разработването на така наречените полюси на, на иновации, така наречените кластери. На второ място, по време на дискусията ще навляза в подробности, ако желаете. Това са програмите по съпътстване, по, по консултиране на малките и средните предприятия. По-нататък поредица от мерки, свързани с установяване на тези така наречени спящи новатори – много важен следващ момент е съдействието за патентоване. Насърчават се тези малки предприятия да, да патентоват. Е, аз току-що подсказах този проблем, е, колко, колко е важен той за сертификацията. Следващи направления на намеса от страна на регионите са твърде често е, обезпечаване на партньорски взаимоотношения между малки предприятия, академични общности, изследователски институти обезпечаване на пазарната реализация чрез обучение и създаване на култура на иновации и специфично, конкретно финансиране от страна на самите е, е, региони, чрез създаване на фондове за рискови капитали, които а, е, осигуряват а, а, специализирани банкови гаранции за малките предприятия. Проблемът е все един и същ, и, а, на който се натъкваме. На общо равнище и в държавите членки все още не са установени, не са дефинирани у нези региони, които а, а, вършат най-много в тази, в тази посока. Тук става въпрос, така за показатели на общностно равнище за състоянието на иновациите. И по-нататък проблемът е за предприятията с повече от 10 работници или служители. За останалите какво правим? Вторият проблем е ако вземем показателите за човешките ресурси, три от показателите са свързани с а, университетското образование. Изобщо фактически не се говори за професионалната компетентност, за професионалните знания, които са в основата на новаторската дейност. Много професионалисти и предприемачи имат висока степен на квалификация. Те сами биха могли да бъдат новатори. Но пък на общоевропейско равнище няма показател за, за тази същинска компетентност, същ, същинска квали, квалификация. Е, страни от формалното университетско образование. И по-нататък. Между 1, 2, 3% от малките предприятия стигат до структурни фондове. И това, и това е в най-добрия случай. Друг проблем – е объркването на различните бюджетни линии. Може да се говори за синергичен ефект между различните програми. Има европейски програми, има ги структурните фондове, национални, регионални и прочие, прочие финансови инструменти. Едно малко предприятие, оставено само на себе си, се е изгубило в гората от тези финансови източници. Общо заето, когато се предприемат инициативи е, е, за въвеждане на, на, на нови неща, те стигат до най-близкия до тях източника, именно региона или, или областната управа. И още констатираме недостатъчно сътрудничество между предприятията, техните сдружения от една страна и политическия елит на страната от друга. И последен екран в отговор на въпрос, който ни бе зададен. Какво след 2013 година? Най-просто казваме, има една основна цел – да бъде опозотворен целият новаторски потенциал на малките предприятия на общо европейско равнище. И, и както правят, между другото, американците, трябва да се даде възможност за опозотворяване на абсолютно всички възможности, каквито и да са те. По-настоящем общностната политика обаче не дава възможност за опозотворяване на целия потенциал. И, и и най-вече е, в високотехнологичната област. Да, добре, имаме и така наречената котия с инструменти, е, е, инструментариума в лицето на закона за малките предприятия. Но какво, но да видим какви са приоритетите. Първо, една реална европейска политика на иновации, насочена към малките и средните предприятия. Това, което е важно в тази връзка за нас е да се внимава, защото специализацията, която е, е определена в рамките на тази европейска политика, да не изключва другите предприятия, които не попадат в определените специализирани сектори. Втори основен приоритет е, е да се играе така, с, е, с, с организациите посредници. В противен случай бихме се лишили от огромен инновационен потенциал. По-нататък, да се насърчава е, обединяването на усилия между политически е, е, е, решаващи органи и предприемачи. По-нататък да се пригодят, да се координират финансовите инструменти. Просто трябва да се разчисти терена, да се изясни кое какво е. И в значителна степен да се облегчи финансовото обезпечаване на тези предприятия. Пети приоритет европейска кампания за събуждане, образно казано, на спящите иноватори. Шеста мярка. Всичко, което е свързано с комуникация и осведомяване на обществеността. Прискърбно е, че регионите, самите региони, не знаят един, как... един друг не се познават. Кой какво, кой какво прави. На, 200 км разстояние е, не, не се познават. Следващо. Да се е, развива просветна дейност за, за, за възпитаване на културата е, на, на иновациите, е, в това да бъдат въвлечени и банките, и кредитните институции. И тук най-важният елемент по-нататък. Всяка възможна политика трябва да върви към опростяване на общностните програми за финансиране. В противен случай тя не би имала какъвто и да било ефект. И тук говорим за, за един документ, състоящ се от 105 предложения от долу нагоре, именно за упростяване на достъпа до структурните фондове и до средствата, които финансират новаторската дейност. Благодаря ви. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Uh, Благодаря за представенето. Следващия оратор, господин Нискенс от Западен Брабант. Имате думата. Um, of... Благодаря ви за поканата. Аз съм директор на Дирекцията за регионално развитие. Ние сме организирани като едно а, търговско дружество и Имаме два вида акционери и публични, и частни. Задачата ни е да допринесем за економическо социално развитие на региона и това правим по три начина. Първо, допринасяме за предоставяне на различни видове услуги на малките и средни предприятия. След това се опитваме да привлечем нови инвеститори в нашия регион. Това е на второ място. И на трето място посредством проекти се опитваме да укрепим економическата структура на района. Тук виждате, че светът е преход и в нашия регион ние също сме изправени пред е, преходен период. Затова сме изготвили един нов е, подход. Той се нарича екосистема. Нека ви покажа къде се намира нашия регион в Нидерландия. Виждате, ние сме между Роттердам и Антверпен, големите пристанища. И по този начин искаме да дадем на економическото развитие съответната посока, която то върви днес. И сега, по отношение на този преход, който споменах. Традиционната индустрия, земеделието, всъщност се свиват. И в момента имаме все повече центрове за разпределение на европейски компании и офиси на такива фирми, точно поради наличието на тези две големи пристанища в Антверпен и Роттердам. Нямаме обаче в региона нито технически университет, нито големи офиси на фирми. Така че ние сме средно голям регион. Не бива да го забравяме. Последните 4 години предприехме един по-специфичен подход. Решихме да насочим усилията си в три основни посоки. Това са сектори, които са много важни. Първо, сектора по поддръжката. Те поддържат различните видове обработващи а, индустрии. След това економиката основана на биопродуктите. Тя се разраства в момента много при нас и накрая логистиката. Това са трите основни сектора, към които сме насочили вниманието си. В Нидерландия имаме една нова политика, която бе стартирана 2006 година и ги наричаме пиковете в делтата. Това са силните ни сектори. Правителството раздели страната на 6 региона и ние сме един от тези 6 региона. Бяха заделени средства, не само от страна на нашето правителство, но и от страна на управата на провинцията. Също така дойдоха средства и от Кохизионния фонд на Европейския съюз. Какви са резултатите след 4 години провеждане на съответна политика? виждате, 592 милиона евро са отишли за тази политика. Какви са резултатите? Резултатите са следните. И а, търговските дружества, и а, различни академични кръгове също успяха да наберат милиарди 200 милиона евро, които да вложат заедно с тези, които дойдоха от националното правителство и провинциалната управа. Така че на национално ниво резултатите са отлични. Новият подход работи чудесно. Имаме нови продукти, нови услуги, вливат се нови инвестиции и имаме по-добро професионално обучение и образование. Това е на национално ниво обаче. Сега искам а, да ви представя резултатите в моя регион. Както казах, ние сме избрали четири основни насоки. Първата е логистиката. Успяхме да постигнем следното през последните 4 години. В а, нашия регион се премести Холандски институт за логистика. Идеята им е да се насърчи новаторството в сектора на логистиката и да ни подкрепят с квалификационни програми. Като развойна агенция ние участваме в 7 проекта с 49 търговски дружества по отношение на логистиката. Голямата част от тези 49 са малки и средни предприятия. Всичките проекти са до известна степен също насочени към новаторството. Втората основна насока беше поддръжката. Ако си спомняте, там също имаме един образователен стълб. Става дума за курсове, които се предлагат на ниво техникум и гимназии и след това на ниво извинете, бакалавърски програми. 11 проекта имаме за този сектор. 223 предприятия участват в тези 11 проекта. Освен това, самия сектор реши, че може да задели а, нещо като награда, а, която всъщност заседава на най-добрата фирма по поддръжка. Я наричаме World Class Maintenance или поддръжка на световно ниво. По отношение на биоекономиката, там имаме 7 проекта с 58 фирми, които участват в тях. Голямата част от тях са малки и средни предприятия. Преминаваме към следващите 4 години и нашите, нашето развитие. Нашия регион разви свои стратегически приоритети за едните години. и решихме да не се фокусираме само върху тези три основни сфери, които бяхме избрали преди, а да станем по-конкурентно способни. От една страна да задържим тези сектори, към които бяхме насочили развити... Е, е, вниманието си и се развиха добре, но и да не позволим спад при тях поради кризата в световната економика. Още една важна цел е да задържим специалистите при нас. Това са нашите планове за следващите 4 години. Какво искаме да постигнем? Искаме да предоставим максимални условия за развитие на тези три сектора, които сме си избрали, т.е. отлични учебни заведения, институти, университети, възможност за големи пространства, които да се предоставят на фирмите, където те да развиват своите структури, както и инкубатори. По тези, в тези, тези три е, сектора искаме също така да развием три образователни стълба. По този начин ще може да привличаме нови инвестиции за тези три сектора. Така се надяваме е, да задвижим пълна тяга тези сектори. Резултати, които искаме да постигнем е в рамките на следващите 4 години. Първо в Бреда е, имаме огромни пространства, които са отделени на фирми, които е, работят е, по предоставяне на е, отделни услуги. Искаме да има специално пространство, което да е зелено за поддръжка на самолети. Е, и развитие на биоекономиката. Не на последно място искаме е, зелено пространство, което да бъде заделено за една е, фабрика в Берген Обзоум. В резултат на развитието на тези три сектора искаме да привлечем и да създадем хиляда нови работни места, като привлечем, извинете, инвеститори. Пред вас тук исках да кажа, че всъщност е възможно в един средно развит регион да се насърчат малките и средни предприятия да новаторстват, да се насърчи и сътрудничеството между тях, да се насърчи участието на образователните кръгове и правителствата, защото ние това го постигнахме за 4 години и резултатите са изумителни. Това даде допълнителен а, тласък на регионалната конкурентоспособност на нашия район. И стигам до последния екран който съдържа храна за размисъл. Когато човек избере такова целенасочено е, усилие към определени региони, той тогава има нужда от подкрепа, но има нужда и от стратегически подход, регионален подход и след това насочване към отделните проекти. Това е съвсем различен подход към бизнеса. След това, когато се адаптира този регионален подход, не бива да се забравя, че за първите 4 години е необходима силна подкрепа на националното правителство, иначе нещата не тръгват. На трето място, за да се стигне до сътрудничество между отделните дружества, за да има сътрудничество между образователните и обучителни центрове, трябват пари. А за да има това сътрудничество и то да върви добре, трябват пари. В повечето случаи забелязах, че отговорните лица някакси не си дават сметка, че са необходими пари. Те си казват, това е сътрудничество, то си върви от само себе си, няма нужда от пари. Не е така. Трябва ти усилия, трябва ти средства. И тогава вече се получават тези резултати, които преди малко иллюстрирах. И накрая междуотрасловия подход. В нашия регион бизнесите си сътрудничат само в рамката на вече развитите брънки от веригата – но когато се говори за новаторство, е много важно да има междуотраслов подход, т.е. да не се ограничаваме само в отделните отрасли. Да речем, има сега сътрудничество между въздухоплавателната индустрия и автомобилната индустрия. Огромни резултати доведе това сътрудничество. Сътрудничеството всъщност от 3 на една година а, свали времето за разработване на идеи. И по този начин много лесно след това се пускат на пазара тези идеи като конкретен продукт. Така че това не бива да се забравя при разработването на Кохезионния фонд. Това е опит, а, който е конкретен. Благодаря ви. Uh, Третият оратор. Госпожа Катана от Румъния. Е, European Project Consulting. Аз вря să încep prezentarea... Много благодаря. Много благодаря за поканата. Започвам. Започвам с някои общи бележки, що се отнася до до подробностите, свързани с мястото, откъдето идвам. Аз идвам от местната управа в Румъния и често съм работил в двустранни проекти Румъния-България. Моята презентация всъщност е породена от личния ми опит, от всичките знания и умения, които съм натрупал в работата си до момента. Аз съм работила също в тази област и въпреки, че господин министър на регионалното развитие на България каза, че Дунав е по-скоро граница, отколкото мост, аз искам да кажа точно обратното всъщност. Има проекти, има проекти, има планове и идеи, които са заченати именно с тази мисъл, с мисълта, че Дунав е мост, а не граница. Разбира се, начина на мислене, особено в бившите страни от комунистическия лагер, се променя твърде бавно. Трябва, значи, да променим на първо място чипа на мислене, за да може след това да променим и начина си на действие в областта на кохезионната политика. Както един от прежде говорищите вече всъщност спомена, много от кохезионните фондове се използват вече, освояват се в Европа и в, другите, в Румъния и другите източноевропейски страни в инфраструктурни проекти. И това може да бъде стимулирано, разбира се, и канализирано към големите инфраструктурни проекти. Разбира се, можем да работим и в областта на иновацията, ако тя бъде превърната в водещо, в главно действащо лице. За момента тя не е даже на първи план в нашите приоритети. Има много начини да се постигне това. Всеки проект е различен и по различен начин подготвят документацията за кандидатстване на, за европейско субсидиране. Да не забравяме, че малките и средни предприятия не винаги имат финансовата възможност да подготвят добре тази документация, да я поставят на време и по подходящ начин, за да може след това да разполагат със средства. Провеждат се често анализи за това, кои са приоритетите за България и за Румъния. Много от тези документи споменават често, че бизнес средата там трябва да бъде допълнително промотирана. Не на последно място, университетите също се споменават често като приоритетна дестинация. Защо обаче там най-малко фондове се освояват? Може би защото няма интересни проекти. Има много малък интерес към организирането изобщо на публично-частно партньорство или на партньорство между фирма и университет. Това първо. Освен липсата на интерес, има освен това и липса на знание, на умение за това как всъщност наистина да се подхваме на програмния период ако всъщност по време на програмирането, на изработването на първата чер, чернова, се постараем да съберем материали, които да ни покажат какви са реалните нужди на регионите, то тогава, може би след това, можем по-лесно да намерим финансиране или съфинансиране. Авторите на тази стратегия, стратегия са местните организационни управленски органи в Румъния и в България, които понякога вместо да улесняват, затрудняват. Така че тези административни единици, тези управленски звена, които управляват всяка една от фазите на проекта, може би трябва също да се замисля за това дали достатъчно гъвкаво работят. Ще дам няколко примера за проекти, които са кандидатствали за средства в миналия програмен период. Знае се, че в Румъния не са освоени в достатъчна степен европейските средства. Има проекти, но в крайна сметка нищо не излиза от тях. Защо? Защото няма финансова възможност, няма финансов ресурс финансовия ресурс, който се предполага, че трябва да дойде от държавата членка, също страда, защото кризата удря навсякъде и на първо място по проектите, които трябва да финансира или частично финансира държавата членка. Пак повтарям, че иновацията, новативното отношение може да създаде допълнителна добавена стойност към на проектите. И така, продължаваме с един друг проблем, който бе очертан като такъв, а именно, че малките и средни предприятия не могат да си намерят достатъчни партньори в сред университетите и сред местните органи на самоуправление. Навсякъде пишем и казваме до втръсване, че малките и средни предприятия са наш приоритет. Само, че на практика нещата са неимоверно тежки и тромави. Няма средносрочна или дългосрочна стратегия. Всичко се върши ден за ден. А установяване на партньорство с научно-изследователски институт или университет не са нещо, което може да се свърши от ден за ден и да даде резултати веднага. То е малко по-дългосрочно като вложение и като възвръщаемост. Освен това, университетите студентите всъщност и техните преподаватели не винаги са склонни да си сътрудничат с частните фирми. Те смятат, че изследователската дейност е, има по-възвишени цели, а не е насочена към конкретна прагматична полза за хората. Все повече и повече обаче повече, все повече и повече изследователи и студенти променят мнението си, че трябва да се работи и живее от любов към изкуството или науката в техния случай и че всъщност реалният живот също се служава внимание. В някои региони, като Средна Англия, са намерени печеливши схеми, успешни схеми именно на установяване на партньорство между университети и частни фирми. Разбира се, обаче всичко е било много изчистено още от самото начало и са се търсили конкретни резултати. Така че, партньорството, новативното мислене са определено залог за по-добро освояване на европейски средства. Ето тук на следващия слайд може да видите какво смятам аз за горещ картоф, ако мога така да се изразя. Къде са най-големите трудности в освояването на средства по кохезионните фондове. На първо място е така наречената фаза, програмна фаза, създаване. Ако тук няма достатъчно ясни насоки и времеви, и времеви хоризонти, то тогава няма да знаем кой е нашия приоритет и за колко време трябва да го постигнем. След това преминаваме към третата фаза, след тази идентификация, към така нареченото формулиране на целите. Ако не формулираме конкретни цели, много трудно бихме измерили успеваемостта на дадения проект, след като той бъде въведен на практика. И по въпроса за оценката, по въпроса за оценката е именно момента, в който ще оценим значението на новативното отношение към проекта. Сега, към някои конкретни економически и технически примери ми позволете да се насоча. В оперативната програма 2007-2013 година Румъния има определена таблица, където само 6 от 100 възможни точки биват дадени като положителна добра оценка на новативното мислене. Друг един пример – уместността, в смисъл такъв дали е конкурентен даден проект, дали е уместно точно в този момент да бъде стартиран той. И така. Просто бих искала в заключение да повторя най-важното. Смятам, че трябва още на, първият, на първия момент, в който се установяват контакти между евентуалните създатели, управленци и бенефициери от, е, на един бъдещ проект, ясно да се определи в кой момент от развитието на проекта трябва да бъдат привлечени за сътрудничество университетите и местните управ... органи на самоуправление. Сега те, този вид информация не се намира лесно. Затова предлагам повече осведомителни, просветни кампании. Дори и министър Плевналиев спомена, че не е лоша идея да се раздават нещо като методологични учебници или наръчници на фирмите за това как трябва да действат във всеки един етап, при всеки един етап от проекта. Често в страната ми, моята и в там, където съм работила, има примери за това колко куца публично-частното партньорство. Благодаря ви. Благодаря и накрая господин Хелмут Йегер от Солвис. и а солби се в Браншвайг. Е, поправете ме ако греша, е, това ли е мястото в Европа, е, където иновациите на главата на населението са най- най-високи? Да. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати, благодаря ви за отправената ми покана. Браншвайк е близо до германската граница, германско-полската граница и, и наистина е център на изследователска дейност, седалище на изследователски институт. Стопанска дейност също е добре застъпена. Започваме през 92 или още 82 година с проекти в областта на, на, на слънчевата енергия, е, междувременно сме разработили е, слънчево енергийни решения за е, басейни, за по-нататък за намаляване на въглеродните емисии. Получавали сме финансиране от европейските фондове до 75% дори от, от средствата по даден проект. Виждате, доста сме отличавани за дейността си. Нашите продукти, виждате, слънчеви панели, е, бойлери, отоплителни апарати, за многофамилни жилища, хотели, е, отоплителна апаратура и системи е, за различни помещения и приложения. Тук виждате, сме стигнали до наистина едно високо технологично ниво. Става въпрос за лазерна заварачна техника, заварка на алуминиеви е, елементи с други метали, А, и имаме сериозен пазарен дял в Германия. Тези технически решения се прилагат много често в електрическите централи. Особено интересни са заварките на алуминиеви и медни елементи. И а, в резултат от тези технологични решения и нашите изследвания с повече от 20% бе намалена себестойността на слънчевите панели. Винаги сме работили по интегрирането на топлофикационните системи е, с слънчевите панели. През последните 20 години работим по това направление. И, и винаги, естествено, е, е, сме решители на слънчевата енергия, но сме решава, развивали решения, основани на други енергоисточници, е, в това число мазут и, и е, конвенционално електричество, е, за да постигнем максимален енергиен ефект. Виждате, постиженията ни през последните няколко години участвахме в едно съпоставително изследване и нашите отоплителни системи бяха класирани на много високо ниво. Това са най-новите ни технологични изделия. Автоматична линия за производство на слънчеви панели. Капацитетът ни е на 200 000 квадратни метра. Производственият процес е автоматизиран, което доведе до още 30% намаляване на събестоеността. И слънчевите панели, крайното изделие, стават все по-достъпни. Тук фотосите представят някои от нашите производствени помещения. Самата ни сграда е, е построена основата на наши технологични решения, което е доказателство за, за ефекта. 600 000 посетители сме приемали е, през годините, които идват на място да се уверят във възможностите на новите технологии. Тук е един пример, едно фамилно жилище от е, Хановер. Енергопотреблението на тази къща при старата отоплителна система възлизаше на 2250 кубични метра природен газ което сега е сведено до 1200. Значи близо 47, близо 50% намалено потребление на природен газ, благодарение на новата слънчева технология. Това е технологичната диаграма на енергоносителите. Виждате, около 20% от е, енергийното потребление се пада на слънчева енергия. Останалата част е, е, се пада на енергоефективност. Цялата сграда е изолирана по такъв начин, че енергията, която инак би била изгубена поради топлообмена, се съхранява миналата година инсталирахме нов агрегат, който е по-високо, е, по-високо ефективен, слънчев агрегат. И още зато сме затворили веригата. Фактически ние сме напълно а, самостоятелни в енергопотреблението си, никаква енергия не се губи, цялата енергия се произвежда на място. Ето, е, това е нашето производствено предприятие, снимката е от 2002 година. 7,5% от е, разходите по проекта бяха от е, европейски фондове. През последните 20 години 90% от изследователските ни проекти бяха финансирани от е, национални средства, около 10% от проектите ни е от европейски. И това бе възможно главно защото тези проекти е, бях осъществени с подкрепата на IE Intec от Австрия – Тук вече фото са е от 2008 година, удвоен капацитет, 15 000 квадратни метра площ. Увеличихме персонала и произвеждаме високотехнологични отоплителни системи за бита, най-вече, в това число многофамилни жилища. През последните 10 години опитът ни в отношенията с европейските фондове е, не е напълно положителен. Има какво да се подобри. И в заключение бих искал да кажа, че е, е толкова по-добре, че е, консултативните съвети на Европейския съюз взаимодействат тясно с Германия. Германия по-добре се запознава с системата, но което все още е големият проблем за е, европейските дружества е сътрудничеството им с други партньори. Особено когато технологичният проект изисква е, обединените усилия на няколко, три, четири страни. И като се стигне до е, отношенията на собственост, особено в областта на интелектуалната собственост, нещата стават доста трудни. В бъдеще би било добре проектите да се възлагат на, на, на една страна, на цяла държава член Чисто експериментално това, това, това може да се опита. Опитът ми сочи, че процедурите са доста продължителни. От обявата до сключването на договорите изминава толкова време, че докато проектът най-сет не може да бъде финансиран, да започне осъществяването му, е, са изминали е, три, три, е, три месечия. И, и някакси не остава време за реализация, защото е, в противен случай е, няма, не остава време за, за пазарна реализация. И сега има една склонност вниманието да се насочва към най-крупните проекти на, на стойност над 1 милион евро. Нашият опит обаче сочи, че следва да се финансират а, а, проекти а, далеч по скъпи от 1 милион евро. В противен случай такива проекти просто не могат да се осъществят и, и за големите проекти всъщност пари не стигат. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Мисля, че всички изложения до тук се допълваха едно друго. Всяко тях хвърли светлина върху един и друг аспект на, на, на е, тази проблемна област за малките и средните предприятия и предизвикателствата, пред които те са изправени. И, и надявам се достатъчно е, храна за размисъл получиха колегите за, за бележки и изказвания. Господин Кели е, е първият записал се за изказване. Да, е, благодаря най-напред на нашите докладчици. Е, всички ще се съгласи, мисля, че, че съдържанието бе много интересно, много ценно, твърде богато, вероятно, за да навлезем в подробности всеки от тези доклади се нуждае от е, по-задълбочено изследване. Ще започна с господин Малч, е, моя сънародник. Е, вие, Джон, споменахте, че около 12% се насочват към новосъздадени предприятия. Колко тях обаче са жизнеспособни според вас и, и оцеляват? Вторият въпрос. По интензивност явно Ирландия се нарежда в дъното на класацията. Защо? А от друга страна, Франция, която е доста по-голяма, също не е много високо в класацията. Какви са причините? След това въпроса за тези спящите е, новатори, е, е, за, за, за кампанията те да бъдат открити, да бъдат посъбудени. Как точно ще стане това? И най-сетне, за да не отнемам времето на останалите колеги, е, много интересно каза, нещо каза един от докладчиците. Трябва да преминем от е, обезпечаване, от подкрепа на отделни проекти към регионална и национална подкрепа. Това е значителна промяна. Как си я представяте? Благодаря. Благодаря, Петър Зиман има думата. А, да, а, а, аз, аз ви произнесох името като, като че ли сте немец. Явно сте такъв. Много благодаря. Да, не се притеснявайте за произношението. Последната презентация ни показа колко е трудно да се управлява. Да се управляват и да се оползотворяват европейските субсидии за малките и средни предприятия в нашия конкретен случай. А такива фондове има, съществуват. Трудно е да се съберат пари, поне в началото, защото иновацията трябва винаги да се свърже по един или друг начин с конкретната работа на фирмата. Но има фирми, които определено трябва повече да работят, нуждаят се повече от иновативен начин на мислене, отколкото други. И това е факт. С други думи, още от самото начало човек трябва да започне да мисли с добавена стойност, за да може след това да бъде равен, да участва на равна нога и с големите, и с малките доставчици на добавена стойност в нашия случай. И така, чрез клъстера всъщност потока иновативно мислене може да протича и в двете посоки, и към големите, и към малките. И това е възможно още в сегашния период. Възможно беше да го направим всъщност, защото не успяхме да се справим много добре. Не успяхме да пренасочим финансовите потоци. Смятате ли вие, че тази стратегия би могла да бъде печеливша? Дали бихме могли да субсидираме повече в клъстерите, за да дадем възможност да протичат иновативни потоци от малките към големите фирми? Или мислите, че малките и големите фирми живеят в различни отделни светове? Благодаря. Грация. Франческо Ди Анджели, следващи оратор. Е, да, благодаря. Много интересни бяха през презентациите, които чухме. Няма много да се задълбочавам. Накратко ще, ще изразя отношение към мястото на малките и средни предприятия, които според мен са гръбначния стълб на нашата економика. Имам два коментара. На първо място, два, два въпроса. Как да съдействаме за това малките и средни предприятия да си взаимодействат по-добре. И така целият бранш всъщност би се стабилизирал в по-голяма степен. Това ми е първия въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с това, че колкото по-бързи и гъвкави са нашите процедури, наши процедури за подаване на документи, за проследяване след това, за получаване на парите, толкова по-успешно ще бъде цялото наше действие. Малките и средни предприятия често не се справят с това административно време, пък в условията на криза още по-малко нямат пари да харчат за административни процедури. Как виждате вие възможността за улекотяване на всичката тази структура? Това ми беше втория въпрос. Сега третият ми въпрос. Как как бихме могли да събудим така наречените спящи иноватори? Как бихме могли да ги разтърсим и да ги превърнем в равноправни участници във всички тези процеси на иновация. И накрая в заключение клъстерите или технологичните полюси и центрове за високи постижения. Да, това е целта ни. Няма две мнения по този въпрос. Но малките и средни предприятия биха ли могли да бъдат конкурентни на пазара, местен и глобален, предвид именно малките си размери, понякога даже микроскопични. Именно поради тези размери те трябва най-много да залагат на върховите постижения, на новациите. Това е техният печеливш жокер. С това биха могли да печелят. Благодаря. Uh, Сега ще дам думата на нашите оратори Можете да коментирате и други въпроси, които не са били насочени към вас, но смятате, че можете да дадете някакъв отговор, който е готов. Има думата. Господин Уолш. Благодаря, госпожо председател. Имаше въпроси, които бяха зададени пряко към мен и след това накратичко ще засегна и други. Дали тези предприятия, които създават по-настоящем, са жизнеспособни? Аз наистина навлязах в подробности, тъй като времето ме притискаше, но Що се отнася до подбора на проекти за създаване на малки предприятия, трябва да кажа, че този подбор тече изключително бавно. Много бавно а, тръгва и подкрепата за тези новосъздадени МСП-та. В определени отрасли няма огромно желание за създаване на нови дружества – ние в Европейската комисия, разбира се, не знаем кои от тях ще бъдат жизнеспособни, защото подборът на тези проекти се прави от агенции като като малката агенция в западната част на Нидерландия. Така че това са хората, които правят преценка за това, кои са най-подходящите мерки. И макар, че бавно тръгват нови фирми, от друга страна се дава подкрепа за набиране на кредити, за да може съществуващите да не фалират по време на кризата. Така че чудесен въпрос съм убеден, че различните агенции за развитие, управляващите органи по проектите и програмите са тези, които правят наистина добрия подбор за създаването на новите жизнеспособни такива. Но не се освоява толкова бързо тази помощ, която отива за малките предприятия и това най-вече се дължи на кризата. Сега по отношение на различният интензитет на подаване на помощ за малките и средни предприятия. Ирландия е послед, на последно място, както каза колегата, защото обемът на предоставените фондове намаля от периода 2006 към новия период 2007-2013. Така че ирландците умишлено решиха да се фокусират върху други приоритетни теми в техните регионални програми, а не върху подкрепата за бизнеса. Затова там има много малко освояване на европейските фондове, но пък там тече много добро национално финансиране и голям капацитет на агенциите за развитие, които подпомагат бизнеса. Това е техен избор за използване на Европейски фонд за регионално развитие. По отношение на Франция, Франция заедно с други държави членки е някъде на средното ниво на подаване на подкрепа, използвайки социалния фонд и фонд за регионално развитие. 10% е някъде, което е средната цифра за Европейски съюз 15 държави членки. Това показва, че Франция, държава членка, която всъщност поне континенталната си част се съсредоточава върху конкурентоспособността и няма толкова региони, които са свързани с сближаването, а, забелязваме нововведенията и други такива теми, а, които са застъпени в френската политика, точно защото те бяха включени в стратегията Европа 2020 и други европейски документи. Още нещо – Понякога тази подкрепа за бизнеса се смята за някакви отделни проекти, които започват и свършват. Но ние в Европейската комисия с различните наши дирекции всъщност подхождаме по-стратегически към отделните регионални стратегии за новаторство. Последното ни усилие в тази посока е едно съобщение от страна на комисарите, които имат в портфела си тази тема, свързано с регионалното развитие и интелигентния растеж. Така че Европейската комисия говори за стратегии за специ специализация на отделните региони на базата на разумни доводи. Така че този район в Холандия, от който е колегата, е един добър пример точно за такъв тип специализация. Сега по отношение на казаното на госпожа Катана. Споменах едно проучване за оценка на подкрепата за новаторство. То включва информация от национални проучвания и там виждате отделните резултати в държавите членки за това какви са резултатите от предприятите мерки за новаторство. Когато излезе доклада, може да видите, че може би ще може да почерпите опит от някой от тях. И накрая, по отношение на липсата на синергия между отделните механизми за финансиране в ЕС. Има едно ръководство, много популярно, за различните инструменти на Европейския съюз за насърчаване на новаторството. Става дума за един интерактивен сайт, който, доколкото знам, е преведен на всички официални езици. Много е полезно това ръководство към механизмите на Европейския съюз за финансиране, включая и малките и средни предприятия. Благодаря. Um, the... Аз имам някои бележки за промяната на политика от отделна помощ за конкретни проекти към регионална схема за подпомагане. При регионалния подход, в крайна сметка, се оказва, че всички партньори събират парите си заедно в една политика. И когато нещата са добре организирани, могат да се подберат унези, подберат извинете, унези отрасли, които имат най-добри шансове в бъдеще да дръпнат напред. И когато има такова едно сътрудничество, то действащите лица не са само от страна на правителството или регионалната управа. Основните от тях са самите дружества и те участват година след година. Те са предприятията и малките и средни предприятия. Затова смятам, че не трябва Кохезионния фонд да се съсредоточава върху отделни проекти. Трябва да се съсредоточи върху по-големи зони, върху, върху тенденции и, и по този начин ще даде по-ясни резултати. По отношение на дремещите малки и средни предприятия. Когато избирате отделни отрасли за свои приоритети, тогава всички работите заедно, за да може всички усилия от малките и средни предприятия да вървят целенасочено в една посока. От друга страна, можете да влезете е, във връзка с малките и средни предприятия, защото иначе няма къде да ги видите. Трябва да контактувате с тях, за да ги намерите. И това е един плюс на подхода. Контактувате с отделните фирми, защото те са в мрежата на дружества, които работят заедно. И това е огромно предимство, което добавя възможности за междубраншово развитие. Защото иначе всеки си работи в собствения си отрасъл а, и не се свързва с а, другия. Затова е много важен този междуотраслов подход. Що се отнася до сектора на поддръжката? Трябва да кажа, че там имаме собственици на големи инсталации, например в обработвателната индустрия, в инфраструктурата, в въздухоплавателния сектор и така нататък. Та по този начин си сътрудничиш с фирми, които не познаваш. И това много помага за насърчаване и забързване на процеса на новаторство. Освен това, човек трябва да внимава къде са тези спящи новатори. И това мога да добавя. Да, благодаря. Аз искам да отговоря на въпросите на господата Кели и Дианджелис. Нещо ще разкажа тъй като това е, е конкретен пример за сътрудничество между Франция, Италия и Швейцария, за да заедно да стартират проект. Всичко това се развива в Алпийският регион. Значи проект, който се осъществява с помощта на сдружения, търговски, промишлени и прочие камери и, камери и се изразява в емпирична дейност, контакти с фирмите и набелязване на 50 спящи новатори на година и съпътстващи или придружаващи мерки за по-нататъчно развитие на други 50 такива. Тоест, този проект даде като резултат 100 000 спящи новатори в целия този регион за един определен период. Именно териториалните единици са понякога инициаторите на всички тези просветни кампании или кампании за пробуждане на интереса на малките и средни предприятия. Как? Чрез различни обучителни е, курсове, понякога провеждани от е, бизнес асоциации или синдикати или ресорни, браншови сдружения и така нататък. Това са обучителни курсове, които се съсредоточават върху иновативният начин на мислене, върху новациите като конкретен продукт. И така малките и средни предприятия всъщност много ентусиазирано участват в тези обучителни схеми, които понякога и са на двустранна или на обменна база. С други думи, как е, предлагам да се процедира? Процед, да се процедира по същия начин, както в тези три държави, но на европейско равнище този път. Благодаря. Искам да добавя нещо свързано с тези дремещи новатори. Става дума и за културни новаторски идеи. Например, по този начин може да ги пробудим. Така те ще разберат с какво всъщност се занимават с новаторство. <clears throat> Ja, ich möchte gerne die Fragen beantworten. Einmal zu dem Thema Cluster. Да, благодаря. Аз искам да отговоря на въпроса за клъстерите или технологичните полюси. Това ми се вижда на мен една превъзходна възможност за стимулиране на иновациите. Най-важното, което за мен, според мен, е да бъдат привлечени за участие тук големите фирми. И да бъдат привлечени за участие ръка за ръка, на равна нога, с малките и средни предприятия. предприятия защото малките и средни предприятия понякога се страхуват от големите риби, страхуват се да не би да ни им откраднат, казано в кавички, идеи или добавена стойност или каквато и е да било друга <laughs> част от техния материален или нематериален актив. Малките и средни предприятия понякога трябва да се придвижват по бързото трасе. Ето за това тези трансгранични проекти всъщност нямат за участници малки и средни предприятия. Те просто не са свикнали да изминават по 150 или по 200 км на ден, за да отидат на работа. Сега, друга идея, е, която е свързана пак със същото в научните центрове и университетите, не е лошо да се разкрият нещо като информационни бюра Смятам, че местните агенции, например, за регионално развитие биха били едно добро начало. Те биха могли да създадат е, своего рода мрежа, която след това, след като установи първоначалните контакти, да започне да търси финансиране. В Брауншвайк, това е област, много потърпевша и пострадавша от структурните промени в економиката през 40 и 50 години, в крайна сметка кризата помогна да се създаде един технологичен полюс в областта на автомобилостроенето, където в момента има стотици фирми, които си взаимодействат чрез сливания, в резултат на което ръстът се упетури за последните няколко години. Имаше непознаване на хората. Едни други не се познаваха, не знаеха какво прави съседната фирма. И за това именно бихме могли много да разчитаме на помощ от Евросъюза. Този процес няма да е бърз, защото първо трябва да се промени начинът на мислене. Аз мятам, че класическият пример за инициатор трябва да бъде промишлената или търговска камера на региона. Не знам защо за момента те гледат повече назад, отколкото напред. Търговската камера в Браншвайк, например, много повече разбира от търговската политика в Берлин, отколкото в, за, от търговски проекти в собствените си земи. Може би, защо, може би е малко... няма много ищах за работа, просто защото не се чувства решаващ фактор. Никой не се вслушва в нейното мнение или поне е било така до момента. Друга една идея е създаване на специални агенции по иновацията по места, които да се занимават точно с това, с управление на иновацията. Благодаря. Имаме трима оратори. Господин Ван Нистелрой. Dan hebben we hier een aantal fans bij elkaar zitten die, die het nut inzien van и така, много се радвам, че сред нас има много експерти и хора, които наистина разбират колко е важно териториалното регионално измерение на сътрудничеството. Точно регионите трябва да си сътрудничат. Е, чух, че се каза това и някои попитаха каква е принадената стоеност на европейската регионална политика. Е, смятам обаче, че и сред малките и средни предприятия може да се забележи това. Ако се даде достатъчно голяма подкрепа на същите тези предприятия в поредица от отрасли, то тогава резултатите наистина са обещаващи. Още нещо. И това е към моя сънародник. Ние дори сме от един и същи регион в Холандия. Каква е всъщност прината стойност на Европа? Казахте, че има 592... Не, извинете. 592 хиляди евро, които сте вложили в регионите. Не, милиони, сте поправ... милиони са поправя с оратора. Извинявайте. Можеше ли всичко това да стане без участието на европейски средства? каква беше тайната? Какво допълнително донесе участието на Европа в цялото това начинание? Каква беше връзката между участието на Брюксел и въобще е, финансирането? Ефикасна беше тази процедура? Я chciałem się głównie zwrócić do pana Johna Благодаря. Аз бих искал да задам въпрос най-вече на господин Уолш, но, но вероятно и другите ще се включат. Натрупали сме е, първоначален опит в областта на финансовия инженеринг. От, т.е. от невъзстановими безвъзмезни субсидии в посока към финансов инженеринг и така. Чисто предварителен порядък. Как, какъв би бил вашия коментар? Е, и, и как се готвите за следващия период? Понеже във вашия доклад е, съзрях някои смели идеи за намаляване, цитирам, на е, инструменти от безвъзмезден характер, е, рисково финансиране, банкови гаранции и прочее. Как оценявате интереса, търсенето, евентуално, от страна на малките и средните предприятия? Вие фактически осъществявате пълен преход от безвъзмезно финансиране към възмезно, към, към кредитно финансиране. Сундирали ли сте вече мненията, сега, благодаря. Ослепява ли съм и господин Тодор вече не е в залата. Беше поискал думата. Може би е тук е духом, но за да вземе думата трябва да е и тялом. Аз също исках да попитам Джон Уолш за вероятността да се случи следното вие или комисията като цяло били предложила високо рискови и иновационни проекти от страна на МСП с висока вероятност за провал? Без да си търсите, без Европейската комисия да си търси обратно парите. Имате ли такива намерения? да, да преминете към едно по-рисково финансиране, понеже вероятно повечето от вас ще се съгласят с мен, иновациите са високо рискова дейност, особено за МСП. И втората бележка във връзка с казаното господин Ягер за презграничното сътрудничество. Мисля, че е, е, следващото издание на Европейската кохезионна политика следва да включва и тази категория проекти, свързани с иновациите, за които ще бъде задължително участващите партньори да са повече. А не както е сега, примерно, само даден регион или едно предприятие в региона, за да бъдат обхванати е, предприятия от двете страни на границата. Представяте ли си някакво такова решение, господин Волш? А въпросът ми към госпожа Катана е следният. Вие всъщност заявихте, че в Румъния все още е, е, тече процес на културен преход по отношение на, на иновациите. Предполагам, Румъния не е изключение е, в това отношение от, от Европа като цяло. И в тази връзка, какви са възможностите според вас, както в Югозападна Холандия, да, да се премине от подкрепата за отделни предприятия, за отделни проекти към подкрепа за цяла една регионална политика. В случая по-скоро става въпрос за област, за, за част от а, страната, както е направено в Холандия. Мислите ли вече в тази посока? Понеже а, личните ми наблюдения от а, а, Холандия са, че а, те обикновенно подемат инициативата и, и, си, и повличат крак, е, е, така да се каже. И, е, вероятно, още при, по, по време на, на, на сегашния програмен и политически период, повечето региони вече са преминали към такава регионална стратегия. Въпрос по-нататък към господин Делор. Вие посочихте, че нещата не се свеждат само до пари предприятията се нуждаят и от допълнителна подкрепа, от наставничество, някакво неща, които не, не, не се изразяват е, само финансово. И се питам, е, набелязали ли сте в Европейската комисия някакви дейности, които бихте предложили е, в рамките на, на финансовите намерения е, за подкрепа на иновациите, които да бъдат предпоставка тъй че малките и средни предприятия да достигнат до етапа на финансирането. Понеже финансирането се обвързва е, с много условия. И вероятно е, въпрос на политика е тези условия да бъдат е, част от грижата, която комисията проявява към малките и средните предприятия. Да, става въпрос за, за някакъв тренинг, за, за някакво е, напътстване на, на малките и средни предприятия, така че да достигнат до финансиране. Това от моя страна, мисля, че няма други въпроси, е, така че който желае да отговори. Въпросът е, е за холандския опит. Но е, националното правителство вече участва със своите средства. Аз не ви показах е, числата за относител, относителния дял на финансиране от страна на, на държавата е, на нашата област, 6 области са или 6 региона и е, е, холандското правителство дава в нашия регион 6 милиона евро годишно, само е, тоест, повече са добрите проекти, отколкото са парите. Това първо. Второ, изработвайки регионална програма, по-добре е, можем да се справим с проблема за съфинансирането. И когато всички пари влязат в един кюб, нали, проблема се решава. Това на второ място. И, и в продължение на година вече наблюдаваме растящ консенсус в тази посока. Националното, областното управление, Европейския съюз, дневния ред да бъде уеднаквен. И, и до някъде, мисля, сме успели вече в това отношение у нас. Заедно трябва да се, да се планира с, с, с, с представители на съответното равнично държавно управление и така нататък. И по-нататък в отговор на вашия въпрос, мисля така можем да кажем, без Европейския съюз никога няма да има пари за иновации. Особено като имаме предвид, е, че са необходими финансови средства и за, и за, и за обработката, така да се каже, за подготвителната, обслужващата дейност, за, за събиране на партньорите, за, за изграждане на, на партньорските взаимоотношения. Е, и понеже казах, че, че нашия регион е така, от, от среден характер и мисля, това, което сме постигнали ние, е постижимо и от другите. Просто трябва правилно и, и всички заедно да работим и а, да насочим усилията си тясно към, към най-обещаващите проблеми. Ако ми позволете и аз да, да се включа в отговор на въпросите, на въпросите, които бяха адресирани до мен, на, и във връзка е, с въпроса зададен от един от депутатите за финансови инженеринг. На този етап не знам да има някакви оценки и някакви доклади за напредъка от страна на държавите членки относно е, възмезните форми на финансиране. Е, е, Джереми, Джесика, е, това са програми, които е, е, се реализират от година до 18 месеца. И особено е, за, за Джереми Европейската инвестиционна е, банка е холдинговия партньор, който съществява връзка с финансовия пазар. Но за сега още не се знае колко резултатни ще бъдат тези програми, какъв ще бъде обхватът им, каква ще е успеваемостта на заемополучателите. А на нашата страница в интернет е, е, е публикувана оценка на инструментите е, за финансов инженеринг по време на предходния програмен период. Материалът е публикуван преди повече от година до, до две години. Могат да ви предоставя този материал. Подходът, разбира се, е по-скоро частичен, защото тогава програмата Джереми все още я нямаше. Тъй, че е, на този етап ще се въздържа от е, някакъв по-конкретен отговор. Трябва да кажа обаче, че комисията добре съзнава недостига на, на държавни средства и търсим възможности е, със средствата, с които разполагат държавните източници на финансиране, да се постигне мултипликационен ефект по нали, привличане на е, е, капитал от частния пазар. Много е деликатно обаче. Е, това отношение. Защото в крайна краща трябва да, бъдат, да се преследват политически цели, да, да се финансира в онези, които се нуждаят от средствата. Така стигам до въпросите зададени от госпожа председателката. Естествено, кой би инвестирал в дружество, ако знае, че то ще се провали? От това обаче не следва, че агенциите за регионално развитие или дружествата управители на фондове би трябвало да се въздържат от влагане на средства в рискови предприятия, които обаче могат да успеят и то да постигнат впечатляващ успех. Това в край на кращата е цялата е, е, идеологията на рисковия капитал на фондовете за, за е, рисково финансиране. Инвестира се в а, а, един спектър от предприятия и се поема известния риск от неуспех. Управителите на фондове обаче прилагат търговски, пазарни критерии при подбора на проектите, разглеждат техните бизнес планове. Ето защо са ни необходими тези посредници, тези специалисти в финансирането, които да дадат експертно становище по всеки инвестиционен проект. Те никога не биха инвестирали съзнателно в дружество, което би се провалило, но непрекъснато финансират дружества, които носят известен риск от провал. И тук критерият не е непременно нормата на успеха, а нормата на възвръщаемост и нормата на несъбираемост на задълженията. По-нататък, комисията разработва насоки за отношението към дружества, които изпадат несъстоятелност хода на обичайната си дейност. В резултат, например, от една обща финансова криза. Възоснова на тези насоки, е, е, т.е. когато е, цялата процедура по оценка на способността на предприятието да освои безвъзмезните средства е, е извършена както трябва. Предприятието все пак е, е изпаднало в несъстоятелност. Безвъзмезно финансиране продължава. Тоест, е, е, въвежда се известна, известна търпимост, известна толерантност към е, стопанския неуспех, при условие, разбира се, че в самото начало е извършена щателна оценка на риска. А, бих искал да се върна на, на, на този изключително важен въпрос. Ключ към успеха на общностните фондове. В тази връзка бих искал да припомня две неща. В изследванията на МСП констатирахме, че когато е на лице партньорско, наставническо отношение към предприятията, значителна част от структурните фондове стигат до МСП. Там, където няма такава политика на, на партньорство и наставничество, практически няма нищо. Или много малко от МСП стигат до общностните фондове. Това първо. Второ, вие говорите за рисково финансиране, нали така? Ако въведем система, в която финансирането е свързано с съпътстване, с наставничество на бенефициерите, автоматично намалявате риска като такъв. Да вземем, например, достъпа до банково финансиране. Все повече банковото финансиране от страна на самите банки се свързва с съпровождащи е, е, бенефициерите, е, заемополучателите мерки. И банките много добре знаят, че ако въведат една такава система, която успоредно с финансирането е, предлага съвети, консултации, наблюдение на заемополучателите, рискът значително намалява. Аз бих искал в тази връзка да ви дам два примера за това колко е важно въпросното наставничество. Първо, данните на общностно ниво са твърде малко. Затова колко структурни фондове стигат до малките предприятия. Някъде между 2 и 5%, не повече. И два, два примера, които получихме от две нови държави членки в, за срок от 3 години. Значи, от Полша е единия пример и от Чехия. По време на тези първи 3 години имаме 3000 полски микропредприятия и също толкова чешки микропредприятия, които са получили средства от структурните фондове с впечатляващи резултати. Тези предприятия, всяко от тях общо взето, е, е създало повече от 9000 работни места. И така се е, оказва средно 20 е, 000 е, евро от европейските фондове води до три нови работни места. Ето това е характерен пример за значението на наставничеството, на, на съпровождащите мерки по отношение на МСП. Да, господин. Съвсем, съвсем накратко бих искал да, да коментирам току-що казаното от вас за, за за критичната маса на структурните фондове. Значи, тук не става въпрос за абсолютни измерения. Ако може да дадете някакъв, някакъв относителен дял. Какво значи това? Значимата маса или критичната маса, е, ако правилно ви цитирам? Да, извинявайте, явно не съм много бил ясен в изказванията си. Ако има съпътстващи наставнически мерки от страна на посредниците, малките и средни предприятия имат по-лесен достъп до финансирането. Иначе самички не биха могли. Защо? Защото трябва да се подготвят много документи, административните процедури са тежки и тромави и така нататък. Тоест, какво искам да кажа? За да може да гарантираме това малките и микропредприятията да се възползват от е, фондовете, според мен е много важно да им дадем възможност да получат съвет на статически съпътстващи мерки от страна на някакъв посредник. Това ясно ли е? Да, изглежда. Благодаря. So I think uh, the regions should be the main actors in order to... За да има новаторски решения, трябва да насърчим държавите членки да върват от долу нагоре. Това е ключовото ни послание. Събирането на пари в общи фондове е нещо много важно. И особено структурните фондове, социалния фонд са много важни. И аз говоря от опита на Румъния и България. Ob äh, die Kofinanzierung sinnvoll ist oder ob es nicht äh, viel sinnvoller wäre, die да, по въпроса дали съвместното финансиране има смисъл или дали не би било по-умно, по-лесно да се използват вътре в самата страна средствата, по този въпрос аз отговарям така. Общностните фондове са стимул. Стимул за търсене на регионално съфинансиране. Има много малко региони, много малко региони, които могат да освоят тези средства и тези програми, просто защото нямат стимулатори. Ако има някой пример за подражание, веднага ще има и следовници. Ще има и повече желаящи да си сътрудничат чрез съфинансиране. Ако обаче няма стимул, със сигурност ще продължим по старата схема. Тези, които участват до момента, участват и в бъдеще. Ето за това говорим тук за спящ потенциал. За спящ потенциал, който не се намира само в малките и средни предприятия, а и на други места по веригата в търговските, промишлени, палати, камери, камери, сдружения професионални и така нататък. Всичко това би могло да бъде вдигнато на бойна мога, ако мога така да кажа. Ние единствено до момента сме успели да приложим на практика някакъв иновативен проект, само когато сме разполагали с помощ от страна на местните регионални власти на немските федерални провинции. Особено когато става дума за грандиозни проекти, като обновление на автопарк и така нататък. Виждате, че проектът е амбициозен и че човек трябва да разчита на някаква спасителна мрежа, на някакви фондове и гаранции. Благодаря. И аз ви благодаря. Тъй като скоро ще закрия това обще, общо изслушване, искам от името на всички колеги да кажа колко полезно бе това и колко вдъхновяващи бяха думите ви. Благодаря ви, че разгледахте темата от различни гледни точки и споделихте с нас опита си. Също искам да благодаря за това, че говорихте за този дремеш потенциал. Е, комисията, Европейската комисия много често говори за един потенциал, който не е отключен. А сега имаме и дремещ, който трябва да бъде събуден. Така че хайде да се обадим и да го събудим. посланието е ясно. Благодаря ви. Продължавайте да работите в същия дух, защото това е много полезно. Надявам се заедно да задвижим този потенциал в периода след 2013 година. Благодаря ви. And, and now I have to be brutal, so everybody who does not belong to coordinators meeting. Много моля всички, които няма да участват в състоянието на координаторите, да напуснат залата и незабавно ще започнем това заседание на координаторите. Утре заседанието ни е в 9 часа сутринта, така че може да се присъедините тогава. Носете си електронните карти за гласуване, защото ще се гласува.